Morning, ladies. Добро утро, госпожи и господа. Предлагам да започваме. Добре дошли. Много напрегната е програмата ни тази сутрин. Имаме много точки в дневния ред. Първата е приемане на дневния ред, както обичайно. Няма възражения. Така, ми се струва. Проектът за дневния ред е прият. Втора точка съобщения. По точка 7 от дневния ред за регламента, проекто доклада, който намирате в вашите папки е невалиден. Ще намерите актуализирания вариант, който ще се обсъжда на следващото заседание. Всичко друго имате в документацията си. Тези, които се интересуват от определена тема, могат да заявят изказване до секретарията. Също така ще може да се следи работата на комисията ни тази сутрин по интернет, защото някои от точките представляват обществени интереси. Накрая искам да ви съобщя, че госпожа Татяна Мразикова, извинявам се ако не произнася правилно името, замества госпожа Агнешка Лекарска. в администрацията, както е, и друг път е, сме правили до сега. Протокола от е, предишното заседание от 10 декември е разпространен. От 11 януари протоколът ще бъде разпространен тази сутрин и ще бъде прият, ако няма възражения. Одобрение на протокол на заседанието от 7 декември. Ако няма възражения, той е прият. И така, нека да продължим с първата вече по същество точка 5. Последиците от економическата криза за световната търговия. Координаторите се договориха по проекта, който искаме да внесем в пленарното заседание през февруари. Нека сега да продължим с гласуването. Моля тези, които са за устния въпрос, да гласуват. За. Сега против. Въздържали се един въздържал се. Въпросът е прият. Точка 6. Прилагане на социални и екологични стандарти при търговските преговори. Това е изслушване с участието на няколко експерти. Преди да започнем обсъждането, позволете ми да кажа няколко думи за тях. Доктор Шабалала от Маастрихски университет Холандия. Той е преподавател по международно стопанско право, интелектуална собственост в Маастрихския университет. Кратка биографична справка може да намерите е, в документите или е, тя ще бъде разпространена. Доктор Хауърд е, е от Белгия, директор на отдел економическа и социална политика към Международната профсъюзна конфедерация. От 2006 година заема тази длъжност и за него има кратка биографична справка. И накрая доктор Куик, главен изпълнителен а, директор на а, Сдружението на химическата а, промишленост или съкратено ВЦИ. Той също така е заместник-председател на работната група на Световната търговска организация и на работната група на Бизнес е, Европа по двустранните отношения. Е, в програмата е, беше включена и презентация на господин Ю, но за съжаление той не можа да пристигне. Преди да дам думата на нашите гости и на членовете на комисията, разбира се, Позволете ми да направя едно кратко встъпление. Знаете, че в областта на международната търговия Европейския съюз работи в един по-широк политически контекст, в който двустранните споразумения за свободна търговия се сключват в контекста на едни по-широки споразумения на политическа основа, както и на основата на споразуменията за асоцииране с строги социални, правозащитни и екологични аспекти. Останалите ключови играчи на международната сцена не свързват сключването на споразумения с толкова широк социален и екологичен дневен ред в сравнение с Европейския съюз. И от тук у мнозина се поражда въпроса дали политиката за отстояване на водещи позиции чрез обвързване на търговските споразумения с социални и екологични стандарти е уместна и успешна? Дали тя ни дава предимство в сравнение с трети страни? Както някои твърдят. В този контекст заслужава да се анализира дали съответните клаузи постигат своята цел, а именно подобряване на социално-екологичните условия в съответните трети страни или пък водят до нежелани и неблагоприятни странични ефекти. Очевидно, е, за да работи по-успешно е, за отстояване на социалните и екологичните си ценности чрез търговски споразумения Европейския съюз трябва да има е, възможността и капацитета да следи изпълнението на тези клаузи в споразуменията. И аз мисля, че това публично изслушване ще допринесе за изясняването на тези сложни въпроси и е, надявам се, ще хвърли светлина върху начина по който можем да, да усъвършенстваме нашите цели и ценности в тази област. И така, нека представя първия експерт, доктор Шабалала от Мастрийския университет. Добър ден и добре дошли, господин професоре. Имате думата. Благодаря. Ще се опитам да спазя времето. Аз се намирам в една облагодателствена позиция, че бих могъл да въведа някои от основните теми, които вероятно ще бъдат водещи в дискусията с моите колеги тук и тук, както разбира се и ще насочат въпросите, с които очаквам от всички присъстващи. Вероятно трябва да отбележа, че преди да започна да работя в университета в е, Маастрих, работех в, в Института за международно право, както и в други организации, основно насочени към интелектуална собственост и е, споразумение за свободна търговия, като основната цел на задачите ни беше да подпомагаме НПО-та и, разбира се, сътрудничеството с е, страните. Именно на фона на този мой опит, водещето от преговорите с е, тези е, държави. А сега а, е, ще говоря пред вас по всички тези теми, но разбира се ще засегна един малко по-широк контекст. Мога моля да ме извините, ако някои от нещата, които ще споделя, са много познати за някои хора от залата, а за други не толкова. Е, имаме в Европейския съюз изключително е, сериозен опит е, за работа с страните, които са бивши колонии и взаимоотношенията винаги са били с комбинация взаимоотношения социално-економически, политически аспект с различни институции и различни договори. Увеличаващата се компетентност, централизирана в Европейския съюз и комисията, особено по отношение на търговията – свързани с експанзията на Европейския съюз с другите държави, вече 25 държави членки, след това повече държави членки. Всичко това създава една много широка рамка а, на економическа периферия, която включва все повече и повече нетрадиционни партньори в тези споразумения. В този контекст, имайки предвид и промяната на властоотношенията между тези държави, включително и групата БРИК, води до една сериозна промяна в взаимоотношенията, влизането на културните измерения и други. Постига се и въпроса за концептуалната промяна в тези взаимоотношения в Европа. Основно три неща се засягат. Е, движението, което се отдалечава от е, преференциите, акцента върху реципрочност и тарифни линии от тарифи към регулации и правила. И на последно място е, централизирането на политиката в Генерална дирекция търговия в комисията. И всичко това всъщност води до увеличаването на ролята на комисията в социална област и екология. Системата на 100 гарантира, че всъщност по този начин в търговията можем да видим взаимоотношенията как се развиват, засягащи външните взаимоотношения, социалните взаимоотношения и всичко това в контекста на липсата на желание, политическа воля, а от друга страна мандата на Генерална дирекция търговия. Необходимо е да се развива търговията независимо, но и в контекста на всичките социални и културни измерения – като еле... важни елементи се прехвърлят в отделните аспекти на тези взаимоотношения. За да мога да се спра на основния елемент, трябва да говорим и за другите конкуренти, например Индия, Китай. И някои от по-политическите елементи са дискусиите за взаимоотношенията, а именно какво Китай представя на държавите, например, африканските държави, и да видим какъв тип политика създава Китай именно в тези държави. Едно от нещата, които можем да отбележим, е, че тези споразумения се придружават от два аспекта. Първо, няма никакви обвързващи отношения. Самите споразумения дори не са обвързващи в този смисъл. Други аспект е, че става въпрос за различни споразумения, основно насочени към стоки, които, с които се търкува, а не широки споразумения за търговия като цяло. Така че така трябва да подходим към тази информация. Избора на партньор в преговорите, разбира се, се повлиява от е, самия аспект на споразумението. Социален аспект има ли в него, екологичен аспект има ли, е, има ли преференции. А също така и, разбира се, самия е, размер на пазара. Имайки предвид желателността на социалния аспект, можем да кажем, че трябва да си спомним преговорите Винаги, разбира се, в търговските преговори има социални стандарти, които е, са неизменни. Става въпрос за обхвата, за правилата, за тарифите. А сега вече имаме възможност търговията и е съвсем сериозно да оказва въздействие върху социално-екологичните стандарти в хода на преговорите с държавите. Ако това не е включено в преговорите, тогава просто има един много чисто меркантилен подход към социалните стандарти и екологичните стандарти, а те просто не са интегрирани по същество. Два примера от моя личен опит. Единия е свързан с факта, че е, има едно разширяване на е, взаимоотношението при което се необходимо, е необходимо да се въведат специали, специални погранични мерки. Например, случаите, които засягат е, иззимането на медицински е, препарати или е, различни е, пратки, които се изпращат от Холандия, например, към Бразилия и се прихващат на границата. А също така взаимоотношенията с е, обществените доставки тогава може да се изисква именно подобно а, намеса на черния пазар в а, Африка, например. А, просто трябва да се организират обществените търгове така, както е необходимо. Ще спра до тук с, този, въп... с тази тема. Ще отговоря с радост на въпросите, но нещо последно Искам да кажа, че Европейския съюз има съществуващи международни задължения, както в областта на човешките права, така и в областта на търговията, които трябва да бъдат спазвани. Увеличаването на автономията в търговията не значи, че не трябва да има интеграция на тази система в търговските споразумения. Проблемът е, че не, че тези глави съществуват и, и че не, те просто не се интегрират правилно в обхвата и по същество в истинските търговски споразумения, според мен. Е, между другото, затова и заглавието ми е, на моето изказване е по-добре да, се, да, да го правим по-добре, отколкото да не включваме тези аспекти. Какви са задълженията, изключително важни в областта на социалните аспекти, на Международната е, организация на труда, конвенцията за разнообразието, различните конвенции в областта на околната среда и така нататък, но Европейския съюз е задължен наистина споразуменията да се изпълняват така, че те поне да постигнат основната си цел. Освен това, трябва да се гарантира, че тези споразумения би трябвало да спомогнат в съответната национална държава, да спомогнат за изпълнението и постигането на тези залегнали цели. Освен това, необходимо е да се интегрират тези разпоредби в една по-широка перспектива на споразумение в областта на търговията. Това са възможности, които дават възможност да се изпълни наистина конвенциите и договорите в областта на социалната и екологичната дейност. Е, тези споразумения, които съществуват в 100, е, разбира се, е, те при всички положения имат въздействие върху социалните и екологичните стандарти, но те са една възможност да се уточнат ясните взаимоотношения между търговията и другите свързани с търговията области и сектори. Освен това е възможно да се създаде една интегрирана, кохерентна политика за търговия. И накрая Бих искал да приключа с следното, свързано с преговорите и моите наблюдения през последните 3 до 5 години. Има все по-голяма разширяваща се пропаст между риториката и социалните а, и екологичните проблеми. И това, което се дискутира в хода на преговорите, за какво ще се борим, за какво ще се откажем. Ето, а, тази разлика, това разминаване – и именно се увеличава от елементите свързани с меркантилността и търговските елементи и а, въпросът е какво може да се договори по отношение на социалните глави е, и екологичните въпроси. Разбира се, Генерална дирекция, дирекция търговия ще има много сериозна роля в тази насока. Необходимо е да има доверие, когато става въпрос е, за взаимоотношението на държавите от е, АКПТБ и Европейския съюз, например. Но сега Европейския съюз е, като че ли не добавя допълнителна полза е, и държавите от тези страни са свободни да търсят своите възможности на друго място. Въпросът всъщност се обърнат. Какво предлага Европейския съюз в своите търговски взаимоотношения, които другите не предлагат? така че да можем да стигнем до един общ знаменател по съобразно останалите ни конкуренти. Благодаря. Благодаря, доктор Шабалала, за вашето ясно изказване. Писменият вариант ни беше предоставен от доктор Шабалала и ще ви го предоставя допълнително. А сега думата има господин Хауърд, представител на Международните профсъюз, профсъюзна конфедерация Белгия. Доктор Хауърд, имате думата. Um, Благодаря. Благодаря много, че ме поканихте да говоря пред вас. Макар, че офиса ни е в Белгия, ние сме световна организация и представляваме работниците от 158 държави по цял свят. Аз ще се спра на социалните стандарти предвид на времевите ограничения, макар, че несъмнено при търговските преговори трябва да се отчитат и екологичните съображения. Ще кажа защо те тези социални аспекти трябва да се отразяват при преговорите по търговски въпроси и как те се отразяват при двустранни и многостранни преговори от Европейския съюз. И така, защо е важен този въпрос? Мисля, че не е лошо за малко да поговорим за това, защото 10 преди 10 години се приемаше за даденост, че търговията е нещо положително и следователно няма защо да се говори за това как тя се отразява на стандартите в социалната или екологичната сфера. Но ето чухме какво каза и а, доктор Шабалала. Сега се проявяват някои съмнения относно това това може да се види най-добре в докладите на СТО, изготвени под ръководство на господин Лами в СТО и господин Ал в МОД. Там се говори за връзката между търговията и економиката и тя не винаги е положителна. Установява се нарастваща неравност и неравност и не навсякъде в някои държави. Търговията се свързва с несигурността на работните места. Индустриализацията в различните страни също така засилва мобилността. няма автоматична връзка между търговията и развитието, нито между търговията и намаляването на бедността. Така че можем да преосмислим тази а, идея дали търговията винаги е положителна и по какъв начин тя се отразява на правата на работниците. Ние го правим в нашите доклади. На много места се установява нарушаване на основни договорености с работниците в името на конкурентното предимство. Например, в производството на тъй наречените цветя за букети. През изминалите няколко години се използват прекалено много пестициди и други химикали, за да се увеличи обема на производството и сигнали за това получаваме от работници и от профсъюзите. Такова е, е, такъв е въпроса и с други отрасли, като например производството на а, памук, при което се използва и детски труд. Такива сигнали идват от електрониката, от производството на текстил и конфекция и изобщо от процесът на експорта. Преди в него бяха включени над 50 милиона души по цял свят. И сега поради законови ограничения или поради частно потискане на профсъюзните права, ставаме свидетели на лишаването им от такива права, от виктимизирането им. А, и така, а, това се отразява от една страна на влушаване на здравословните безопасни условия на труд и а, води понякога до а, потискането им от страна на работодателите и по отношение на заплатите. Що се отнася до преговорите в рамките на СТО, е необходимо да се извършват оценки на въздействието по отношение на вероятния изход от преговорите по отношение на социалните стандарти в съответната страна. За тази цел МОД е, работи заедно с СТО, за да се видят на къде вървят е, резултатите. Също така в СТО трябва да има дългосрочна програма в този план, за да се разглежда тематиката. Оценките трябва да се правят независимо от а, това какъв ще е изхода от преговорите от кръга Доха. Тази програма за оценките може да започне веднага. И в а, МОД също се а, разглеждат тези въпроси, именно в а, посока на това дали се нарушават с правата на работниците. В този план Европейската комисия работи много конструктивно. Поставя въпроса за стандартите при преговорите си, но това става спорадично. И отговорът на правителствата на другите държави е непредсказуем. Понякога те отказват, отказват да, рабо, да говорят за това, а, а, когато става дума за, ситу... за положението на работите в експортните им а, сектори. Няма причина за СТО да не засили а, вниманието върху социалните въпроси. Ние го предложихме а, в началото 90-та година. Това се наричаше клаузата за социалните въпроси. А, този въпрос заслужава и да продължава да се обсъжда в СТО. А, мисля, че а, все повече а, се приема а, значимостта на тези въпроси при, многостран, при а, многостранните преговори. Това е за многостранните преговори. Двустранен план. Знам, че нямам време, затова няма да ви давам всички подробности, но тук сме предоставили една декларация, която е прикрепена към по-дългата декларация, която имате на Европейската конфедерация. Можете да видите, това са основните принципи, които искаме да се включат в преговорите от страна на Европейския съюз. Трябва да се започне с ангажираност от двете страни по отношение на основните трудови стандарти, прилагането на 8-те основни конвенции на МОД. Според нас това е ключово при е, преговорите. Както каза господин Морейра, нашия председател в началото, е много важно и тези компоненти и принципи да се реализират в практиката. Имаме някои забележки по отношение на сегашния подход на Европейската комисия, докато приветстваме много от действията по съдържателната част, а, все още има какво да се желае от, а, към а, ефективността. Тези изисквания в тези а, глави трябва да се обвържат с а, основния текст на дадената спогодба. А, така, а, както се постъпва и по отношение а, на другите компоненти, като например злоупотреби и измами. Що се отнася до сега прилаганите подходи, например за да се поемат ангажименти, че ще се зачитат двустранно условията, касаещи предприятията, ние бихме искали също така да има и ангажименти за поддържане на устойчивостта в социален план. Бихме искали социалните партньори да поставят на общественото внимание случаите, когато има очевидно нарушение на трудовите права в изпълнение на подобен род двустранни е, спогодби или така стоят нещата, включително и днес а, с Карибския басейн и с, с Корея. Ние а, се уповаваме на Европейския парламент, че по отношение, че в процеса на ратификация ще направи така, че заложените добри идеи да бъдат подсигурени с а, механизми за реализацията им. Става въпрос не само за а, ответна мярка, като например оттегляне на а, статута който дава някакви търговски ползи, но и по а, отношение на налагането на глоби на страната, която ги нарушава а те могат да се използват плодотворно след това, ако съответно страната, която са присъдени глобите, може... се задължава да ги използва за подобряване на положението на работниците. И така, господин председател, ние виждаме Европейският парламент като важен фактор по отношение на текущите преговори с Корея, предстоящите с Индия и в по отношение на включването на принципите на социалните, економически и екологични стандарти, така и тяхта реализация. Благодаря. Благодаря ви за това, че ни запознахте с профсъюзната гледна точка по темата. Господин Хауърт ни е предоставил два документа, които спомена в а, изложението си пред нас а, за исканията по отношение на ключовите социални елементи в главите за устойчиво развитие, водени от Европейския съюз а, и договорите за свободна търговия, представени на Министерската конференция 7 поред през ноември миналата година, както и на 8-та през декември миналата година. Благодаря много. Сега на третия ни гост, господин Еверхард Крик, директор на VCI, Асоциация на химическите индустрии. Заповядайте. Много благодаря, господин председателю. Уважаеми господа евродепутати, благодаря за поканата и за възможността да говоря във вашата комисия и да ви изложа един въпрос, който ме вълнува професионално и лично. На първо място искам да се да започна с действието на екологическите норми, както и съдебното производство, свързано с екологическите екологични проблеми в областта на световната търговия. Съществуват, разбира се, редица мерки за провеждане на подобен вид трудови спорове по социални и екологически проблеми. На първо място социалните и екологични норми в търговската световна система. СТО и нейната система за разрешаване на спорове и конфликти вече не е така изолирана, както бе клинично едва ли не е изолирана преди време. Днес СТО се ш... принадлежи към световната правна мрежа и прилага съответните правни актове. Това въжи и за СТО в общ смисъл, така и за нейният механизъм за разрешаване на конфликти от трудово или екологично естество. Ето за това СТО се превръща в център на разрешаването на този вид спорни въпроси от търговски характер. Защо? Защото има правила, които са добре списани и се прилагат. Освен това, те са все по свързани с екологичните въпроси в много по-голяма степен от ГАТ. Така че виждаме, че вече съществува мост, връзка в международен план между търговия и опазване на околната среда. Водят се в момента преговори, свързани с тези международни екологични спогодби. Въпросните преговори не са свързани за момента с социалните и трудови аспекти. Не се водят преговори в рамките на СТО, но бих искал да припомня, че от Министерската конференция от 1996 година постанови единствената организация, която да се занимава с тези въпроси, да бъде МОД в Сиатъл 1997 година. Същия този въпрос отново се провали Това бе инициатива всъщност на американския президент, който пожела да приложи санкции, нещо като не бе посрещнато от останалите с добро око в Сиатъл. След това кръгове, кръга преговори от Доха също не му даде зелена светлина. И така, нека да помислим за това дали ЕС ТЕО може да бъде считана за пример. За пример в областта на опазването на околната среда или пък за трудовата и социална сфера, където се прилагат едностранни мерки. Наистина, това е възможност, по която си струва да се замислим, за налагането на така наречените Labor Standards, основни трудови норми. Под, но в никакъв случай не бива да се стремим към превръщане на СТО към нещо като правоприлагащ или правоохранителен орган, който да блюсти за тяхното спазване. Не това е нейната цел. Освен това, самите международни, многостранни екологични спогодби не превиждат не предвиждат, нямат механизъм за разрешаване на конфликти. Ето затова се налага нуждата да се търси на друго място и има идеи за прилагане на механизма за разрешаване на конфликти на СТО. Смесват се обаче правни и политически приоритети. В правно е, в всеки правен контекст, във всеки правен документ има предвидени изключения, които трябва обаче да бъдат определени в географски смисъл, къде се прилагат и къде престават да се прилагат, дали от едната страна на границата или от двете, особено когато става дума за екологични проблеми. Винаги, винаги говорим за за економичните, економическите проблеми, без често да се замисляме че има социални и екологични такива. Аз не смятам, че едностранното разрешаване на проблемите е политически мъдро. Не бива да се облягаме на законовите луфтове или законови вратички, които съществуват в международното право. В международното право. По-скоро следва да търсим постигането на политическа воля и политическо решение, защото в крайна сметка ще доведе до економически загуби и понасяне на економически загуби, ако не намерим съответен политически лос за действие. Европейският парламент, който има нови правомощия след влизането в сила на Лисабонския договор, прави така, защото повечето от дебатите вече не се водят при закрити врати, изнесени са в общоевропейското пространство, нещо, което означава понасяне на повече отговорности. По въпроса сега за социалните и трудови въпроси и тяхното евентуално презгранично прилагане не е очевидно. Какво бихме могли да направим, за да стане това очевидно и лесно приложимо? На първо място да подкрепим международните спогодби и съответните национални изключения, когато това е необходимо. Нека сега да погледнем международните преговори. Как се развиват те? МОД след приемането на декларацията за основни трудови права през от 1998 година получи голям тласък в прилагането на всички свои спогодби в търсене на социална справедливост. Неприлагането на нормите в никакъв случай не облагодетелства нарушителя, тъй като би могъл, би могъл да понесе санкции, особено ако практикува протекционистко поведение. Въпреки, че за сега такива мерки, такива санкции не са предвидени с конкретно измерение, по-скоро съществуват като възможност. Конфликтът евентуалният конфликт, до който би, могъл да се, до който би могло да се стигне, имаме примери от Роттердам и от Стокхолм, вече намери известно решение, тъй като няма противоречие между търговските и екологични измерения на по-голямата част от търговските спогодби. И това въпреки, че все още няма разработен механизъм за разрешаване на тези спорове. По въпроса за системата за тарифни преференции от второ поколение, обхваща повече от 6000 изделия – И по въпроса сега за двустранните споразумения, искам да дам за пример споразумението подписано с Корея. Подписващите страни не се стремят към хармонизиране и уднаквяване на своите норми, а по-скоро висока степен на защита на потребителските права, включително и трудовите права. Това се, може да се постигне чрез прилагането на нормите на МОД и на разпоредбите на международните търговски спогодби и не на последно място на международните екологически спогодби и протокола от Киото. И тук процесът се развива в обстановка на прозрачност, която отразява евентуалните конфликти, които възникват и които се разрешават от групи експерти. Ако възникне някой спорен конфликт, чието разрешение е особено трудно, то тогава се създава специфичен, специален комитет от специалисти. Всичко това, пак повтарям, с цел да се работи в още по с още повече прозрачност и проследяемост на всичко, което се случва и в крайна сметка, ако някой е виновен, той да бъде наречен с име и име. По въпроса за тълкуването на международните спогодби, моля, казва председателя, да приключвате. Да. По въпроса за тълкуването на международните спогодби, Нека да поставим по-голямо ударение върху факта, че механизма за разрешаване на спорни въпроси трябва да се подсили да засили своето присъствие и приложение. Не смятам, че с политически искания за включване на социални и екологически клаузи в ам, едностранните или двустранни мерки води до нещо поне за момента, но не бива да отслабваме усилията, особено в търговските преговори с азиатските страни. На въпроса дали трябва да се предвиждат санкции и наказания за нарушителите или пък да оказваме натиск за прилагането им, това още не е разрешено. Двете позиции имат своите привърженици. Евросъюза за момента оказва натиск, този любезен, този дипломатически натиск, ако можем така да го наречем. По въпроса за ГАТ и системата за общи тарифни преференции, може би трябва да се ревизира, да се прегледа из основи и да се отразят тези нови идеи в съответния процес преговори. Различните споразумения за свободна търговия или за асоцииране и партньорство има социални и екологични клаузи. И те, когато това стане обща практика, то тогава може да се прехвърли като практика и в СТО. Благодаря ви. Extensive... Uh, Много ви благодаря за обширното представяне на международно правната сцена и дейността на Световната търговска организация при прилагането на екологични и трудови стандарти. Сега преминаваме към следващия етап от нашите изслушвания. Ще дам думата на членовете на парламентарната комисия. Започвам с госпожа Сайфи от НП. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря. Благодаря на нашите експерти за толкова интересните им презентации, толкова обширни всъщност. Искам една кратка бележка и няколко въпроса. Аз съм убедена, повече от убедена всъщност, че ако искаме да работим по друг начин, трябва да създадем нова търговска система, нова СТО ако искаме екологичните и социални права да участват в наравна нога с всички останали търговски права, трябва да работим. Искам да задам един въпрос на господин Шабала. Той той изложи някои съображения по един толкова важен въпрос, като като навлизането лека по лека или по, вече по-бързо на Китай в Африка. Дали няма нужда да наложим ограничения или дали няма някакви ограничения, които ще възникнат от само себе си по системен начин. И сега въпрос към господин Хауърд. Задълженията на международните фирми, на мултинационалните фирми, често се споменава за нарушаването, за потъпкването на социални или трудови права. Как можем да направим така, защото тези фирми да бъдат задължени да изпълняват задълженията си? Какви ще бъдат е, всъщност тези задължения за фирмите от европейската промишленост? Често говорим за новите права, които получава нашата комисия с влизането в сила на Лисабонския договор. Как мислите, вие като специалисти, че може да действа Европарламента и нашата комисия по международна търговия за опазването на екологическите и социални права в търговски смисъл? Благодаря. Благодаря. Сега а, Давам думата на господин Дезир, социалисти и демократи. Харлем Дезир. Да, благодаря. Аз искам два въпроса да задам на нашите експерти. Може би, ако обича да ни кажат, каква е тяхната сравнителна, съпоставителна оценка на това, което се включи в двустранните договори между САЩ и техните партньори в областта на социалните и екологични норми, наложено от Американския конгрес, така наречения Trade Act, търговски закон. И това, което ние тук в Европа можем да направим като Европейски парламент и като комисия Инта, особено, например, можем да действаме на първо място в договора, предвиден с Корея. Тук можем да въведем някакъв механизъм за надзор на прилагането на екологически мерки. Дали това може да се отрази до, понякога дори до степен такава, че да се прекрати действието на самия търговски договор, ако тези клаузи се нарушат. И сега, в рамките на СТО дебата наистина вече не тече от известно време на сам, след Министерската конференция в Сингапур от 1996 година. И парламентът всъщност по предложение на колцина от нас изпрати писмо с насоки, които би желал да следва СТО. И в резултат на това отново бяха подети прекратените в Сингапур преговори на СТО, които до известна степен се споделят от все по-голяма степен членове на СТО. Всички сякаш са съгласни с факта, че социалните и екологични норми трябва да бъдат част от търговските норми. Какво е вашето мнение по този въпрос? по а, инициативата на президента на СТО в отговор на нашето искане. Благодаря. Много благодаря, господин председател. Аз имам два въпроси. Господин Хауърд, той говори по въпроса за санкциите, за наказателните мерки за нарушителите, които могат да бъдат от финансов характер. Например, днес наистина има такива санкции, предвидени са в по-голямата част от споразуменията, но всъщност никога не се прилагат на практика. Моят въпрос е простичък. Дали господин Хауърд се е замислил за това какъв вид механизъм трябва да приложим, за да могат тези санкции реално да се прилагат. Това ми е първият въпрос. Вторият ми въпрос е, щом като щатите приеха този търговски закон през 2009 година, какво е европейското, в кавички казано, мнение за тези американски действия? Благодаря. Now it's time to listen to Joe Higgins from the GUE. А сега от GUE Джо Хилинс. Благодаря, господин председателю. Институциите на Европейския съюз, комисията или съвета, например, независимо коя, имат голямо умение е, когато става въпрос за е, дискусия по отношение на това, че Европейския съюз е модел на свободата, демокрацията, високите ценности и така нататък. И Разбира се, тези големи европейски ценности се наблюдават от всякъде, когато става въпрос е, за търговия с търговски партньори на Европейския съюз, особено с е, бедни общности и държави. За съжаление, господин председател, обаче реалността е по-различна. Тия селият има а, е, едно, едно стихотворение, което казва, че между идеята и реалността има една сянка. Е, Тето стихотворението се нарича The Hollow Man, празния човек. И действително всичко това е много пусто и празно в случаите, когато реалността на търговията се проявява между Европейския съюз и много от най-бедните е, общности и държави в света. Изпълнението на свободните споразумения за търговия, економи... споразуменията за економическо партньорство и така нататък са пример за това. Примерът, който имаме и Информацията, която получаваме тук в този парламент на изслушванията е, че тези споразумения са разрушителни по отношение на социалната кохеренция, общност, плотеност, стандарти и екологичната среда в, с много взаимоотношения с много страни, с които Европейския съюз има такива споразумения. Например, бомбандирането на много от от е, тези страни с е, ефтини е, стоки и предмети е един сериозен въпрос и проблем и наистина е свързан с меркантилния подход в този насок. Господин председател, нека да разгледаме дейността на някои от много националните корпорации на Европейския съюз в Латинска Америка, например. Тук отново сме имали изслушвания в парламента на тази тема и сме чули как хората там наистина стават жертва на престъпната дейност на многонационалните компании, които са базирани в Европейския съюз. Например, в Перу, бедните области, една голяма компания в минното дело всъщност води до огромно разрушение на страната и репресии на местната общност. В моята група, Огнената левица, например, ние слушахме един доклад за Бразилия относно дейността на голям стоманодобивен ком... голяма стоманодобивна корпорация в Германия която води до сериозно нарушение на екологичното равновесие в, в Северно море. И Наистина, онова, което е, се дискутира и обсъжда по време на е, споразуменията, вече казано от господин от доктор Шабала, наистина, в крайна сметка, ни навежда на мисълта, че това е е много лицемерно. Искам да насоча вниманието ви към следното. Бедните хора, работниците в тези страни всъщност имат силата и могат да се противопоставят, защото когато се конкурираме, например, с Китай, който е един ужасен експлуататор на работната сила, на ресурсите и на природата в Африка, тогава какви стандарти ще прилагаме спрямо а, Китай? И нали нашите стандарти всъщност няма да доведат до още по-голямо влушаване на живота на хората в тези страни? А, как ще ги оставим всъщност на милостта в кавички на тези организации на Европейския съюз? Благодаря, господин председателю. Благодаря за цитатите от поета Елият. Много беше приятно да ги чуем. Но нека да ви напомня, че всъщност сме тук, за да изслушаме нашите експерти и гости. Така че нека се възползваме от факта, че те са с нас днес. Давам думата на Карл Шихтер от Зелените. Благодаря, господин председателю когато в началото казахте, че нашите партньори не следват е, нашите стандарти в областта на екологията и социалните въпроси, не съм съгласен. Ако погледнем САЩ, например, нафта споразумението, има такива а, е, разпоредби. Не ми харесва нафта по много основания, но там съществува възможността НПО-та да влизат в сътрудничество и да, ако имат възможност дори да задават въпроси, да, да създават, да имат искания, дори насочени и към националното законодателство, което, когато особено имат информация, че не се изпазват е, всичките тези разпоредби, имат право да направят това. Можем да видим различните е, разпоредби, например, свързани с работното време на жените и така нататък. Ако се спрем на търговските взаимоотношения и околната среда, там могат да се правят препоръки по отношение на подходящи нива за замърсяване, овоз и така нататък. Има различни механизми в споразумението нафта, които всъщност подпомагат да се спазят тези, тези цели. И мисля, че ние бихме могли спокойно да следваме техния опит. Да не забравяме решението от 2007 година от Конгреса по отношение на закона на САЩ за търговия, където те казва, че стандартите, социалната и екологичната област трябва да бъдат част от търговските споразумения. Така че мисля, че нямаме основание да мислим, че САЩ няма да спази тези изисквания и това не е свързано с реформата в СТО. Така че според мен това е една възможност да постигнем замисленото и трябва да използваме тази възможност, за да можем да облегчим и споразуменията в областта на промените с е, климата. Разбира се, ако бъдат е, глобално прияти, всичко това може да ни помогне да постигнем целите на Киото и по принцип екологичните цели. Мисля, че трябва да използваме тази възможност. Благодаря. И на последно място има думата представител на НП. Благодаря, господин председател. Имам а, един въпрос към нашите гости. Как изглеждат според тях а, а, страните в Африка или в АКТБ а, след влиянието на Китай? защото глобалното влияние на Китай ще продължи да нараства, ако не се направи нищо, особено по отношение на тъй нареченото меркантилно отношение, както го определи господин Шабалала. А, та, а, има доста а, задължения, аз съм съвсем съгласен, които се а, е, влагат, но ние не сме видели някаква полза а, и от това. И колко дълго ще можем да издържим на тези а, а, положения, при които ние не сме а, в а, благодетелственото положение. А, в конкуренция с такива страни като Китай или други, които а, ни а, водят в конкуренцията в страни, водени от безкруполни диктатори, които пък изобщо не се съобразяват с тези норми, за които вие говорите. Мисля, че е, в крайна сметка сметката излиза отрицателна, а не положителна ако продължи така в Африка, как ще изглежда Африка след 25 години? Преди да дам думата на нашите гости да отговорят на зададените от вас въпроси, а искам да дам думата на Юри Йоргенсен от Генерална дирекция конкуренция от Европейската комисия. Моля, бъдете кратка. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви преди всичко за организирането на тези изслушвания, които са изключително актуални за нашата работа по устойчивото развитие и включването на неговото съдържание в търговската политика. С мен тук са колеги от е, генералните дирекции околна среда и заетост, защото очевидно трябва да работим съвместно, за да постигнем тези цели. Затова а, е, предлагам а, е, да разделим нашите изказвания на а, тези а, отделни части, за да обхванем всички аспекти. А, разбирам, че разполагаме с десетина минути а, да представим своите становища, така ли? Да, но ако ще ги делите на половина по 5 минути. Особено като имам предвид а, а, колко е концентрирана властта в а, Генерална дирекция търговия. Но ето виждате, присъствието на колегите и другите генерални дирекции е един отличен пример за сътрудничеството ни а, при подготовката на позициите за а, търговските преговори и участието на съответните генерални дирекции в тях. Участниците е, в разискванията се спряха на редица въпроси, свързани е, с търговските преговори. И ако имам 5 минути и трябва да ги делим помежду си, е, няма да мога да се спра на всичко. за това. предлагам да кажа само няколко думи за подхода към трудовите и екологичните стандарти в двустранните преговори. Генерална дирекция търговия ще очертая основните штрихи. Моите колеги могат да допълнят, ако имам и повече време. Тогава ще мога да се спре на някои редица други интересни въпроси, свързани, например, с преговорите в кръга от Доха и трудностите, които имаме и в продължаващите преговори. Също така, в контекста на Столната търговска организация, трудовата тематика продължава да бъде изключително тежка, предизвиква много голям разнобой на мнения. За това Генерална дирекция заетост работи в тясно сътрудничество с МОД. Така или иначе, в трудата област може да се покаже какво се постига чрез международни механизми за управление с тези много е, кратки бележки по многостранното начало, сега ми кажете, позволете да кажа няколко думи за двустранните преговори. Те съвсем основателно привличат голямо да, внимание. Това е, видяхме и в изказванията на ораторите. Целта на Европейския съюз е да включи глави за устойчивото развитие и ангажименти за устойчиво развитие във всички двустранни търговски преговори, които в момента е, водим и във всички договори, е, които се сключват. Корея е първия пример за е, включване на пълноценна глава по устойчивото развитие, ангажиментите за тях в споразуменията за партньорство също имаме ни по-широки цели в контекста на развитието. Но така или иначе Корея е един много сполучлив пример за подхода, който прилагаме. Зная, че е, включването на такива глави е, в търговските споразумения е, стоят на е, дневен ред е, в отношенията ни с редица партньори, за да можем да изградим един общ подход и да споделяме опит, включително е, в отделни преговори. Работим с колегите от Съединените щати, е, също и Канада, е, с тях имаме редица общи цели, както и колеги от е, Нова Зеландия. Възнамеряваме да продължаваме по същия начин. Нашата цел чрез включването на тези глави е да се поемат сериозни ангажименти по отношение на основните трудови норми и целите на Световната търговска организация. Примерно в преговорите с Коморските острови беше направено това, както може би ще чуете и от колегата заместник ръководителя на, генерална, на звено в Генерална дирекция околна среда също може да даде своите примери. Целта е да се поемат ангажименти за висока степен на защитеност и зачитане на международните стандарти, както и поемане на ангажименти от партньорите по клауза, която не допуска изключения от а, а, тези стандарти. В а, а, тази глава от преговорите се предвижда и широко сътрудничество за постигането на целите ни на основата на най-важните принципи. Институционалната рамка, в която работим по изпълнението на тази глава, е свързана с активното участие на нашите партньори и на нашите институции, за да могат да се постигнат целите на устойчивото развитие. Така стигам до въпроса, който беше поставен тук от няколко оратори, а именно дали санкциите са най-подходящия подход или по-мекия, по-дипломатичния подход е по-сполучлив. Твърдо убедени сме, че санкциите не са най-добрия начин да се постигнат целите на развитието е, с нашите търговски партньори. И ще обясня защо с няколко думи. Първо, институционалният механизъм по търговските споразумения ясно показва какво по същество може да се постигне. Ако седнете на масата за преговори и започнете с заплахи, с санкции, очевидно другата страна ще бъде много предпазлива, защото ще се бои от дамоклевия меч на санкциите. По-нататък, чрез диалог може да се постигне споразумение за една обща цел и за една ангажираност на партньорите. Твърдо убедени сме, че може да се постигне по-голям напредък, ако се работи а, по този начин, а, когато а, нашите партньори осмислят собствения си интерес при а, приемането и поемането на такива ангажименти когато е, водим преговори е, с нашите партньори, по такъв начин можем да постигнем повече. Знаем, че е, сме много амбициозни е, по отношение на същината, на съдържанието на преговорите. И отново тук е, имаме е, споразумението Европейския съюз е, Корея. Е, не само е, трудови те е, норми в е, е, най-важните им измерения, но и по-широкия дневен ред на МОД са отразени там. Санкции все още не са прилагани, независимо от това, че в някои търговски споразумения, те са визирани при нарушения на е, изискванията за постигане на устойчиво развитие. Поне а, на мен такива примери не са ми известни. Активното участие на структурите на гражданското общество има първостепенно значение. Не мога да не го спомена, защото това е изключително важен елемент от изпълнението на споразуменията. Ние искаме е, продължаване на диалога. Е, извинявам се, казва ораторката, разбирам, че ми свършва времето, но ще се опитам да кажа е, колко важно е, е гражданското общество. Защото за да се промени нещо на място в съответните страни, не е достатъчно само е, правителството да се ангажира. Необходимо е, е широката общественост да настоява за контрол върху действията, които се предприемат на управленско равнище, както и неправителствените организации в сътрудничество с своите международни партньори могат да изиграят много важна роля. Ето този подход на основата на обществения контрол от гражданското общество, партньорство и взаимодействие по-добре постига целите на устойчивото развитие по отношение на трудовите и екологичните стандарти. А сега, господин председател, ако ми позволите и колегите да кажат няколко думи, аз, аз повече няма да говоря, ще дам думата на моите колеги. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Само няколко думи, с които искам да подчертая този много широк подход на Европейския съюз по отношение на споразуменията в областта на търговията. Както с свързаните с спазването на политиките а, действия, така и отношенията с нашите търговски партньори. Наистина, е, много е важно спазването на е, ангажимента, предприят от комисията, но също така подкрепен 2007 година от Европейския парламент за специална резолюция. Е, този дневен ред дава възможност да се прилагат и спазват правата, трудовите права и спазване на целите, насочени към постигане на качеството, стандартите, свързани с спазването на минималните социални права. Става въпрос за обеденяване наистина на всички тези а, показатели и изисквания с цел постигане на социална справедливост и устойчиво развитие. Възоснова на всичко това, когато става въпрос за правните проблеми, а, подходът ни на а, споразуменията за свободна търговия имат три аспекти, а именно стандартите свързани с диалога, фундаменталните конвенции, трудовите права. От тук нататък, освен колективните стандарти, насокът е към ратификацията и на другите конвенции на МОД. И, разбира се, на трето място, конкретни за отдалните страни, ясни, силни ангажименти с конкретни цели. И ние виждаме, че именно по този начин политиката се превръща в един от най-важните инструменти за спазването на този дневен ред и се подчертава сближаването между търговските политики и социалният дневен ред. Освен това, на многостранно ниво ние подкрепяме този нов подход за свързаност между МОД и СТО и техните съвместни дейности. И на последно място. Това подчертава още веднъж казаното от колегата ми по-рано. А именно, достойна работа е един аспект от основните цели на Европейския съюз и ние наистина включваме този аспект във всички споразумения с нашите партньори, защото по този начин можем да гарантираме устойчиво развитие и спазване на социалните аспекти, а от друга страна, разбира се, и всички политически ангажименти на всички заинтересовани страни. Различни механизми за мониторинг се използват при изпълнението на споразуменията и те са много показателни в този насока. Гражданското общество и социалните партньори играят изключително голяма роля в този процес на мониторинг. Благодаря ви много. Благодаря. Сега пак давам думата на нашите гости. По същия ред, както при останалите им изложения, започваме с доктор Шабалала да отговори на зададените му въпроси и съответно, ако проявява интерес към другите въпроси, да ги коментира и тях. Заповядайте. Благодаря. Ще се придържам много стрикно към отреденото време. По въпроса за Китай и Африка. Трябва да повторя, струва ми се, че това, което виждаме в Африка с Китай е различно от основните на характеристики на традиционните е, споразумения за свободна търговия. Това са търговски договори един вид, а, за, в дългосрочен план, примерно за изграждане на инфраструктура. и виждаме и някои доста нелицеприятни сделки, които се сключват. Но това е нещо, което в Европейския съюз би било обвързано с етикета. А, на официална помощ. Има, примерно, и други държави, примерно френски отношения в Западна Африка, други случаи пък има по-малка държавна намеса когато а, говорим примерно за, а, за ТРИПС, там а, има повече или а, по-малко въпрос на подбор. Мисля, че в Африка нещата не бива да се разглеждат по начина, по който Европа третира другите си търговски спогодби, а по-скоро като договори за продажба на стоки. Сега, за а, някои от другите пропуски, за които вие говорихте. Първо, има такъв пропуск по отношение на същината. Една от причините е, че когато поставяте нещо на маста на преговорите, трябва да видите колко а, всеобхватно е пращо предложение. Докато когато говорите за екология, трябва да гледате доколко конкретно и а, ограничимо е това нещо. Когато погледнете конкретно сключените спогодби, по отношение на пространността им, има доста задължения, поети от, поемани от Европейския съюз, които обаче не са въпрос на обсъждане. Примерно, изграждането на системи е, за социална защита и така нататък. Всъщност, самите парични плащания един вид са в отделен пакет. Така партньорите имат много малък стимул да споемат ангажименти, когато а, тези а, ангажименти са един вид едностранни. Така въпросът е какво може да направим, за да накараме другата страна да поеме своя ангажимент, така че да не се налагат санкции само по отношение на екологичните или трудовите е, норми, без да гледаме по какъв начин а, би могло това да е двустранно, пример по отношение на доставката на технологични системи и така нататък. Но се казва, че те не могат да са обект на санкции. Та, докато не се промени естеството на това, което слагаме на масата на преговорите, ще е много трудно да се работи с държавите, когато те виждат, че санкциите ще бъдат едностранни, еднопосочни. И накрая към въпросите, зададени от господин Дезир и господин Ариф. А, закон за търговията в Штатите е интересен, защото той се е, занимава с формирането на търговската политика, която говори за мандата. И това е интересно, може би, за тази комисия в частност. Когато се започват а, такива преговори, самите глави а в търговското споразумение а, неприкрепените към тях оговорки трябва да съдържат тези социални а, и екологични елементи. Виждаме го по отношение на спогодбите за търговия с токи и с услуги. Може би там има важни неща, от които може да се получим. Благодаря. Благодаря. По първия въпрос за а, многонационалните корпорации, трябва да кажа, че съществуват а, отлични международни инструменти, както по линия на НОТ, МОД, така и по линия на ОИСР, а, за а, подхода към а, многонационалните корпорации. И те могат да бъдат а, прилагани. А, могат също така да се включват и клаузи от а, международните инструменти и конвенциите в двустранните търговски споразумения, сключили от Европейския съюз и други. Последващия въпрос за санкциите или другите средства за економически натиск, ние твърдим, че има данни за действеността на тези санкции, когато едностранно се налагат такива мерки във връзка с общата система на преференциите, особено по отношение на страните от Персийския залив в началото на десетилетието, успя да наложи по-строго спазване на трудовите норми в резултат на преговори с Съединените щати. В страни като Ел Салвадор или Грузия, също има значително а, подобряване а, на а, условията на, на, на труд. А можем да дадем и пример а, с Беларус. 2007 година там а, във връзка с нарушаване на а, ОСП имаше а, санкция, което а, е стимул да се върнат в системата, макар и те още да не са изпълнили условията за връщане към общата система, все пак има известен напредък. Когато се включват такива мерки в търговските споразумения, те трябва да се прилагат винаги, когато е необходимо. Естествено, като средство от последна инстанция, тогава, когато економическия натиск е важен. Сега по въпроса на господин Ариф и на господин Дезир за системата в Съединените щати, искам да посоча, че Съединените щати и Канада в споразуменията си с Перу и с Корея също са включили клаузи за евентуално налагане на санкции при нарушения на трудовите норми. Това е един нов елемент от последните 3-4 години в търговските споразумения и не е чак толкова тромав механизма на тяхното прилагане. Разпоредбите за налагане на санкции предвиждат възможност вместо а, правителствата, а, върху които са наложени да а, платя тази е, сума на е, партньорите, те е, да вложат тези средства в задължително предписани мерки, които да помогнат да се преодолеят нарушенията. Такива компоненти се обсъждат в споразуменията с Съединените щати и Канада. И последният въпрос зададен към мен на международната сцена положението се осложнява от присъствието на Китай и на други страни, които не зачитат трудовите норми и а, стандарти и все пак могат да бъдат прияти редица други мерки, както посочих и в моето изказване е, и както е посочено в нашата декларация. Могат да се прилагат и санкции, както подчертах, но има и други мерки за спазване на трудовите стандарти на мок и други организации. Благодаря. Благодаря. Преди да дам думата на професор Куек. позволете да ви кажа, че той също ни предостави доклада си на немски язик и разбира се, вие имахте достъп и до презентацията на PowerPoint носител. Благодаря. Със сигурност, господин председателю, бих желал да отговоря на три въпроса. Първият е създаването на комисията към МОД за търговия и достойна работа. Мисля, че е много важно да има такава а, комисия, защото в крайна сметка така се стигна до много по-добро разбиране за търговията а, и трудовата среда като цяло. Аз лично много бях разочарован от работата на комисията по а, трудови отношения в а, а, СТО, защото те направиха 97 един доклад, който според мен беше, меко казано, несериозен. Сега вече води много сериозни преговори Комисията търговия и околна среда и те подписват доста декларации, но те са необвързващи. Така че, имайки предвид сегашното състояние на тази комисия, в крайна сметка не се стигна до а, позитивно заключение. Мисля, Следователно, че ще бъде по-добре, ако се включат в двустранните споразумения – всичките изисквания за социална среда и околна среда, всичко това, което се прави от страна Европейския съюз с много от своите партньори и в крайна сметка да се стигне до споразумение да се спазва тези стандарти. И следователно можем да допуснем по-късно, че ще може и в СТО да се водят подобни преговори. Така че аз много се надявам в крайна сметка заключението за двустранните споразумения – е, да включват една глава за устойчиво развитие и разбира се мек натиск по, разбира се, изпълнявани в един прозрачен процес, така че по този начин, в крайна сметка, нашите търговски партньори няма да се страхуват, че ние искаме да поставяме под въпрос тяхната сравнителна е, предимства, които разполагат, или да ги караме силом да изпълняват определени мерки. Така че мисля, че е добре да се тръгне от е, е, двустранния мек подход към многостраден, за да се стигне в крайна сметка до тази среда, многостранната, да може да се започне преговор на тема, така че да се осъзнава, че е необходимо да има наистина консенсус на първо място, за да се е, възприеме подобен подход. Що се отнася до санкциите? Мисля, че в двустранните споразумения на първо място е, се задава въпроса какви санкции се има предвид. В е, споразуменията за свободна търговия има изложение на сегашното състояние. И ако разгледаме наистина нашите европейски е, тарифи, става въпрос за много сериозно присъствие на тези санкции. Разбира се, има доста високи тарифи, но в споразумението свободна търговия нямаме такава възможност, така че говорим за глоби. Това е, предложението. Не мисля, че това е добро предложение. Бих предпочел другия подход, но тъй като той, като виждаме, не работи, това бе споменато и от моя колега, тогава вече започваме да говорим какво ще се прави с парите. Посредством тези глоби. Е, все още има един аспект, който не е толкова недостатък. Имам предвид Африка, но Азия, например, има е, споразумение свободна търговия в е, рамките на континента като не се спазват екологични и трудови стандарти. В този случай ние можем да сме изправени пред случаите, че страна, с която ние водим споразумение за свободна търговия, откажва да има подобно с нас, именно защото е вписан такъв стандарт. И това вече би било а, недостатък от гледна точка на Европа. Благодаря. Мисля, че това беше една много навременна дискусия, обмен на становище в края Надявам се на годината, че ще можем да имаме една много по-обстойна представа и позиция по тази много важна тема. Благодаря горещо на нашите оратори. Благодаря, че успяхте да дойдете при нас. Благодаря, че споделихте вашия опит и познания. Е, ние парламент, както винаги, горещо се стремим да бъдем информирани винаги по тези важни, актуални въпроси, така че в крайна сметка да можем да изграждаме своите успешни политики в тази област. И така, колегите ми от комисията, представителите на Европейската комисия, благодаря на всички вас също, благодаря на вашия принос благодарение на който всъщност успяхме да водим този интересен диалог. Благодаря ви. И така, това е официалния край на нашето изслушване. Веднага ще преминем към точка седма от нашия дневен ред, а именно създаване на финансов инструмент за сътрудничество с индустриализираните страни. това е изменение на регламент е, 34, 1934, 2006 година. Правното основание е, бе променено и редактирано от комисията, е, така нареченото комунике Омнибус. И това е правното основание, което е обединява член 207 и 209 на договора за функционирането на Европейския съюз. На второ място искам да ви информирам, че а, имаме съответно позициите на АФЕД, подпомагаща комисия. 26 януари ще се а, води и разговор в АФЕД, на 27 в Инта, и 23 февруари ще се гласува в АФЕД, 16-17 март се гласира доклада в Инта и 24-25 март или 19-26 април ще се гласува в пленарна зала. Искам да ви информирам, че в края на миналата година ДВ също изрази интерес да бъде подпомагаща комисия и по правило 50 от е, нашия правилник е, възразих. Имам три основни е, основания. Промяната на правното основание не дава основание на друга подпомагаща комисия, защото Европейската комисия направи техническа промяна в основание, а не в първоначалното предложение по същество. На второ място има също възможност да се обсъди въпроса, че това може да бъде свързано и с един финансов проблем, а именно финансирането за ДЦА. Това е инструмента за а, сътрудничество и развитие. И в крайна сметка може да доведе до много сериозни затруднения за по-нататъчна обработка на този документ. Така че, мога да кажа следното. От информирам се, че, информирам съм, че днес трябва да изпратим нашия, нашия отговор. Както разбирате, сроковете ни притискат. Повечето от координаторите мисля, че са тук изключение на социалистите и Обединена левица, може би. Така че, предлагам веднага след нашата среща да изпратя отговора, но разбира се, очаквам вашият отговор и становище по въпроса, така че да имам възможност да се съобразя с изискванията за срок и да изпратя отговора днес освен разбира се, ако бълшеството от вас не са против подобно решение, което предложих току-що на вашето внимание. Имате ли коментари? Господин Хелмут Шуц е докладчик. Uh, е, Mr. Господин председател, позволете да ви благодаря за вашата инициатива, подета през последните месеци, защото при този доклад се получава уникално положение. На всички членове на нашата комисия съм разпратил е, информация за текущото е, състояние по отношение на този доклад. Имаме информация за правното основание и от мен имате информация за този а, тъй наречен триалог, различните парламентарни комисии в а, а, сътрудничество да а, за това, се подготвят за отношенията си с съвета. Имаме информация за това, което предлага комисията по отношение и на съдържателната и на финансовата част на този инструмент. Така че предполагам съгласен съм с вашия подход да се опитаме да тръгнем в тази посока. Искам също така да помоля а, колегите а, дали ще могат да ме подкрепят някой от нашата комисия да участва и да поеме цялата отговорност за позицията на нашата комисия в този триалог. Благодаря. Ще обсъдим това на следващото заседание. Аз мятам, че днес имаме твърде малко а, депутати от а, а, нашата комисия тук, така че едва ли ще е много плодотворна една такава дискусия. Господин Ариф. Да, благодаря. И слушах вашето представяне за дук за доклада и предложението за метод на работа. Аз също бях във връзка с комисията ДЕВЕ по развитие и има един принципен момент, който трябва да застъпим. Когато говорим за инструмент за сътрудничество, за подпомагане на развитието и съответното бюджетно измерение, какво следваме? Следваме принципа че парите за подпомагане са за държави, които понякога нямат нужда от тях. И колегите от ДЕВ също смятат, че от етична и морална гледна точка, че парите, които трябва да бъдат предоставени на най-бедните държави в света, не бива след това да бъдат отклонявани за сътрудничество на тези най-бедни страни и най-богатите. Не ме разбирайте криво, но смятам, че ясно трябва да отразим и така и сме направили в предложените изменения. Ясно значи трябва да запишем тези въпроси между приоритетите. Между приоритетите, когато искаме мнение от комисията – мисля си обаче, че не бива само да говорим за технически видоизменения на този инструмент. Видоизмененията трябва да са принципни. Благодаря. E Народната партия. Господин председател, да ви кажа каква е нашата позиция в НП. Съгласни сме с вашето предложение, както и това на докладчика нашето, относно нашето участие, но ни трябва време да го обсъдим вътрешно и след това да се вземе съответното решение на заседание на координаторите. Благодаря. Хелмут Шолц. Благодаря, господин председателю. Само още една бележка. Разбира се, вече сме започнали да разискваме съдържанието на а, инструмента. И още в първоначалния проект а, имах повод да кажа, че съм напълно съгласен с колегата Ариф. Трябва да упражняваме контрол и да настояваме да се вземе решение в никакъв случай средствата да не се вземат от официалната помощ за следващия период ще има един нов подход, реорганизиране на инструментите, които в по-широка рамка са свързани е, с външно-политическата област. Това означава, е, че е, трябва да разглеждаме външнополитическата област като цяло и трябва да разработим и своя подход. Сега обаче твърдо се придържам към позицията, да а, съчетаем политическата си позиция и намерения а, с разумната молба на а, комисията да напреднем по този инструмент, защото е вече януари и а, графикът е много напрегнат. Затова трябва да работим усилено, за да го спазим и а, да приемем този инструмент от полза за Европейския съюз и за третите страни. Метин Казак. Да, благодаря, господин председател. Искам да подкрепя изразеното от вас предложение от името на докладчика, а именно за работа по този въпрос. По въпроса за инструмента за сътрудничество с развитите страни и да подкрепя това, което каза господин Ариф преди малко. Благодаря. Разбира се, няма никакво възражение към включването на нашия доклад на предложението на господин Ариф. И обещавам, че веднага след това заседание ще ви предам а, какви е информация за основанията за, моето, за моята позиция, за да може по-добре да а, разберете защо се придържам към а, такова едно а, така, отношение. Разбрахме ли се? Добре. Сега преминаваме към точка 8 от дневния ред. Макрофинансова а, помощ за Украина. Сега позволете да споделя, че може би помните, първоначално се проведаха консултации с парламента по това предложение. Процедурата за консултации обаче а, когато се разбра, че ще влезе в, Лисабонския договор в, в сесия, комисията на 23 ноември на пленорно каза, че в Лисабонския договор се предвижда процедура за законодателство по отношение на макрофинансовата помощ и по-специално, цитирам, преди приемането на рамково решение, тези предложения за макрофинансова помощ ще са обект на процедурата за съвместно вземане на решение, като се започна с макрофинансовата помощ за Украина, край на цитата. За това, това предложение за Предлагам да се е, обсъди на 27 януари проекто доклада, след това на 26 марта е, решението по него, на 24-25 марта е, или 19 20 април да се гласува в пленарна зала. Но в момента имаме процедурен проблем с това наше предложение. Аз подготвих проекто доклада съгласно така прочетения график и съответно това ви а, съобщих, но не съм ви го предоставил поради тези а, междувременно възникнали спънки. А, трябва чрез тъй нареченото омнибус съобщение на комисията да се промени процедура за вземане на решение. И а, преди приемането на това съобщение, съобщение още трябва да кажа, че макрофинансовата помощ за Украина не беше включено в анекса. Това означава, че у нези предложения, които това означава предложенията за тази такава помощ, които официално бяха променени от комисията, остана в анекс 4. И поради това а, няма още пре, а, е, насочване на това досие, което е необходимо за разглеждането му в пленарна зала. За това аз изготвих проекто доклад, но не съм го пратил да бъде превеждан, нито съм е, го разпространил е, в комисията ни. Тъй като крайните срокове са доста а, близо, а, искам да помоля представителите на комисията, Европейската комисия, да ни кажат какво мислят по тази задънена улица. Тъй, че да можем да задвижим нещата и то опирайки се на твърда почва. Сега ще дам думата на господин Лукас Тамитиотис или Андреас Аполополос, за да може да ни пояснят какво е виждането на Европейската комисия по въпроса. Давам ви думата. А който от вас пожелая да я вземе, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ни поканихте тук днес и за това, че включихте в дневния ред тази точка, защото тя е неотложна. Ние се, още продължаваме да гледаме на нея като такава. Искам също така да се възползвам от възможността и да благодаря за това, че прекрасно си сътрудничество сътрудничихме през ноември миналата година, задействахме нещата много бързо, успяхме да приключим работа си по първите предложения, които внесохме миналата година. Също така разчитаме, разбира се, това съдействие е, да продължи и през е, следващите месеци и години. Сега, по предложението на Европейската комисия относно макрофинансовата помощ за Украина. Ако позволите, ще отбележа, че комисията прие това предложение на 29 октомври от 1 декември, разбира се, имаме Лисабонски договор, така че за нас а, а, става въпрос само за една правна процедура. Тук ще потвърдя отново, че за нас по същество не са настъпили предложения в нашето предложение. Ситуацията е такава каквато беше. Украина има нужда. Има а, такова, а, такава помощ, така че ние се придържаме а, към първоначалното предложение по отношение на а, същественото му част. А, така. Повтарям, тъй като имаше технически проблем. А, Нещата не са се променили, придържаме се към предложението си и не смятаме да го променяме. Сега по отношение на правната процедура. Да се преведе на юридически език новият договор, т.е. предложението ни да придобие лисабонски облик. Днес по потвърждавам, че предложението за макрофинансовата помощ за Украина е част от омнибусното предложение, извинете, съобщение – на комисията, което ще се приеме много бързо. Сега това, което вие казвате, какви са промените, които ще се наложи да се внесат в това съобщение. Наистина имаше съществена грешка а именно предложението се включи в Анех 4, което означава забавене, но днес не това ви потвърждавам. Потвърждавам, че то ще влезе в приложение първо, което ще означава просто веднага същия този акт, веднага след като се вземе решение от комисията, да се преведе на съответния юридически език. И така, правното основание за тъй нареченият а, олисабонен а, вариант а, ще а, бъде веднага подготвен след тези наши е, дискусии, мисля, и в това отношение с е, радост е, ще продължим с, с ваше съдействие да спазим вашия график. Той нямаме нищо против това. И тъй ще се, постари, ще се постараем одобрението се получи в максимално кратки срокове. Благодаря. Благодаря. Много добра новина. Е, получихме изяснение на въпроса. Аз съм а, е, също така много заинтересован, тъй като а, е, докладчик по становище, защото ще мога да го разпространя веднага. И така, благодаря ви. Има ли някой, който иска да се изкаже? Господин Инклер от ДНП. Благодаря, благодаря, господин председател. Искам само да посоча две неща. Първо, е, в, е, от името на нашата политическа е, група в тази комисия искам да кажа, че подкрепяме предложението ви за сроковете по това досие. Искам да благодаря също така за информацията относно процедурата, която получихме от представителя на комисията и смятам, че е нужно да направим съвсем накратко една политическа декларация. Сигурен съм, че всички депутати в нашата парламентарна комисия подкрепят спешността на тази работа, тъй като тя е част от нашите усилия в подкрепа на демократизацията в тази страна. Благодаря ви. От другите политически групи има ли желащи се изкажат? Have... Значи всички са съгласни по предложените дати един вид е, нещата се изясниха на предните ни заседания. Между другото, представителят на АЛДЕ Метин Казак, искате ли да коментирате нещо по темата? Да, господин председател, искам да се изкажа по въпроса, който току-що споменахте и който създава някои затруднения. В резултат на което имаме предложение от комисията по този мултифинансов механизъм. Аз също като вас смятам, че това е въпрос на добра воля от страна на комисията да реши да действа по предписанията на новият Лисабонски договор и съгласно новата процедура, според която ние като парламентарна комисия желаем да бъде прилаган в нашата работа. Имам един въпрос напред, към представителята на комисията. По време на пленарното от 23 ноември комисията ни обеща да използва именно тази обичайна законодателна процедура за всички случаи на макрофинансова помощ. Хубаво, но до момента има един единствен рамков регламент, прият по този въпрос. Има ли вече предложение с по-глобален характер? И кога очаквате да го получите от комисията. Благодаря. Uh, uh, uh, това е въпрос към комисията. това значи ли, че проекта за със статут на най на нация е валиден? Благодаря. От последния път, когато обсъждахме този въпрос, а, измина време, но проектът е в непроменен вид, няма нова комисия, нищо не можем да потвърдим днес. Веднага след като бъде избрана и встъпи в длъжност новата комисия, ще можем да ви отговорим. Да, разумен аргумент, казва председателя. Други изказвания? Херберт Шулц, заповядайте. Много благодаря, господин председателю. Един кратък въпрос и той към комисията. Защото никой не споменава предстоящите избори в Украина. Тези избори биха ли могли да окажат някакво влияние на този рамков договор с Украина? The това е въпрос към комисията, както разбираме. Имате ли коментар по отношение на това възможно въздействие върху изборите в Украина? Благодаря, господин председателю. Да, разбира се. Ясно е, че ще има скоро избори в Украина. И при всеки случай няма да действаме преди изборите. Това е ясно ние предоставихме на украинската страна а, вече нашите условия в меморандума за споразумение, но със сигурност няма да действаме преди изборите. Ще изчакаме най-напред резултата от изборите и след това ще действаме. По отношение на времевия график, мисля, че нещата върват много добре. По отношение на изборите, нашата дискусия сега е много добре позиционирана. Така че, надявам се, че през е, лятото ще може... прощайте, пролета ще можем отново да говорим по този въпрос. И така, председателя, е, моят доклад ще ви бъде предоставен е, по късно и ще го дискутираме на следващата ни среща на 27 януари. И сега преминаваме към девета точка, а именно обмяна на мнение относно общата схема за преференции в Шри-Ланка. Преди доста време сме решили да включим тази точка в дневния ред. Поканили сме гост-оратори, които ще участват в дискусията. Много ви моля да спазвате е, оговореното време. Максималната продължителност е 17 минути. Ораторите вероятно ще говорят за около 10 минути. И искам да ви предупредя, че ще изключа микрофона ви след изтичането на тези 10 минути. След това ще има 5-6 минути на останали, за останалите участници за уводните думи. И така, няколко уводни думи сега. Общността предостави преференции на държави в рамките на схемата 1971 година. Разбира се, трябваше да се спазва добро управление. Сега вече разполагаме с обща система GSP+ с допълнителни намаления и, и всъщност още повече сваляне на митническите тарифи по отношение на някои развиващи се държави, като по този начин, разбира се, ако те ратифицират съответните стандарти по отношение на добро управление, устойчиво развитие. И, за да може да се постигнат тези споразумения, държавите, които кандидатстват, трябва да отговарят на редица условия. А именно – да са ратифицирали и да изпълняват ефективно всички условия в приложение 3, да имат ратифицирани конвенции и да имат съответното законодателство и мерки за изпълнение, също така да изпълняват е, контрол и мониторинг по изпълнението и на последно място да бъдат уязвими държави. Е, Временото сваляне на някои или всички ползи на ГСП плюс вече не включват отделните разпоредби по конвенции. Те се свалят, ако те не се спазват или съответно няма нужните мерки в е, съответните държави. Шри-Ланки използваше е, възможностите на GSP Plus от 2500 година насам. Светлината на информацията, с която разполагаме, разбираме, че имаме основание да започнем проучване за, направен, за оценка на ефективното изпълнение на някои а, разпоредби, свързани с спазване на човешките права в Шри-Ланка от 2008 година на Сани комисията приключи своето разследване и излезе а, с доклад на 18 октомври миналата година. Заключенията са – че националното законодателство в Шри-Ланка, което включва конвенциите на човешки права, международните конвенти на, по граждански е, права и, разбира се, е, конвенцията за мъчения и е, тези разпоредби не се спазват, е, за съжаление, това са заключенията на комисията, както и е, нарушенията срещу децата. Прави се предложение на 15 декември да се спрат съответно тези е, схеми преференциални за Шри-Ланка. Европейските държави членки сега, разбира се, имат два месеца, в рамките на които трябва да вземат решение дали това ще се приеме от съвета. Оттеглянето на марките ще се случи 6 месеца по-късно по смисъла на регламента на GSP+. И ще се вземе решение, съответно процедурно. Европейския парламент, разбира се, проявява горещ интерес по този въпрос по отношение на временното спиране на тези мерки. Нашата комисия следователно взе решение да организира обмен на мнение по отношение на схемата GSP+, с представители на Шри-Ланка, НПО-та, които могат да участват в дискусия и за щастие днес се при нас изключително много уважаеми и опитни оратори – от Шри-Ланка. За мен е голямо удоволствие да при приветствам господин Ариязин, който ще говори пръв. Господин Охайзенен, международен координатор е, на НПО Солидарност, ще говори на втори. След това господин Грей, директор на Британски консорциум и господин Бросел, който е част от Репортери без граница. И така ще започнем с основните два оратори. Благодаря, господин посланник, че вие сте тук при нас. Имате думата. Моля ви, разполагате с 10 на минути. Господа и дами депутати, членове на тази комисия, Шри-Ланка благодаря за възможността да бъде изслушана по този въпрос. По време на безпредседентния момент в нашата история, когато а, поради а, набезите на терористите, същината на нашата държавност бе изправена пред заплаха. Ние се обърнахме към Европейската комисия и заявихме, че Шри-Ланка няма да участва в подобен вид а, процес по принципни съображения. След конструктивното включване в контакти от страна на Шри-Ланка и на европейските институции, както и под въздействието на дейността на ООН, ние разбрахме, че има други държави, срещу които съответните а, органи на ООН са възприяти такива санкции и след това е имало облегчение, докато това не се отнася до Шри-Ланка. Ние не се съгласихме да има разследване, но а, продължихме с чувство за отговорност и усърдие да поддържаме връзки по съществуващите дипломатически канали. Това се признава в доклада на комисията, надявайки се, че така всички тревоги ще бъдат отстранени ние показахме реалността пред европейските институции във времето се видя, чрез докладите на наблюдателите, че нещата се нормализираха а, постепенно. А, тъй като приключва процеса на разследване, обявяват се резултатите, Шри-Ланка даде своите коментари по този доклад и отбеляза, че има а, задълбочено а, проучване, което не е, е дискриминационно към Шри-Ланка. очевидно то нарушава съответните разпоредби а, на СТО. Паралелно, господин а, председател, подобряването на ситуацията в Шри-Ланка доведе до резолюция от 22 ноември на а, Съвета сигурност на ООН. Проведе се литмусен текст а, и за, за да се определи в каква посока се движи Шри-Ланка. Положителната посока се видя и оттам нататък продължава да се проявява. а, бяха преместени а, жителите на временните лагери а, в. в а, своите области, откъдето бяха изселени преди. Бившите участници в а, а, военни действия бяха освободени и изпратени съответно към а, бази, където да бъдат разпитани и след това освободени или осъдени. Само едно дете, повтарям, от 2008 година е било наето за войник. Анкетната комисия представи а, и а, данните по отношение на обвиненията за нарушение на човешките а, права, за да се видят какви а, действия следва да се предприемат след а, това. Няма нови доклади за убийства или изчезнали лица. Съгласно работа група на ООН по а, изчезналите лица има тенденция на спад. 193 са били през 2007, 120 през 2008, сега имаме три случая. Трябва да кажа, че е, и един случай да има, това е но все пак има нисходяща тенденция. Има само един опит за отвличане на журналист през септември 2008 година. Старите случаи се разследват и правителството пое твърд ангажимент да се а, да бъдат под, подведени под а, съд а, а за подозрените за участие в този случай за опит за а, отвличане. Всички партии участват а, а, в предизборната кампания. Тамилската солидарност, една група, която тук е представена днес, реши да бойкотира а, изборите. Така че може да попитате а, и да видите, че свободата на шри шриланкците на място е много по-голяма, отколкото тази, за която се говори навън. И така призоваваме както, казвам, както казах, да се обърне внимание, защото тези притеснения, които имахте по отношение на продължаване на участието на Шри-Ланка в схемата за преференции, вече не съществуват. И именно в този контекст ние изразяваме нашето разочарование по отношение на препоръката, отправена от комиста към съвета да се прекратят а, а, концесиите по отношение на тази схема. За съжаление се създадоха някои впечатления по отношение на спазването на изискванията, отношение на Шри-Ланка и по отношение на времето на спазването им. Шри-Ланка е готова да продължи да работи с европейските институции, за да може да се решат въпросите които да не са в противовес с националните интереси на Шри-Ланка. Не може да се поставят непостижими цели, целите да не се преместват, променят в ход и да не се променят политическия дневен ред. Несъмнено, ако нещата не се променят, те ще влушат положението на народа Шри-Ланка в един много труден период. Суспендирането на клаузите ще се отрази не само на посочените в споразумението отрасли, но и на други отрасли. Иронично е, защото Европейския съюз иска да помогне на засегнатите от конфликта и които преди това пострадаха от цунамито. Именно тези хора в тази географска част от Шри-Ланка ще пострадат най-много. Ние преживяхме и излязахме по-твърди от един конфликт с терористи, който продължи три десетилетия. Ако, сме, е, ако се наложи, ще можем да преодолеем и следващите предизвикателства не е, по, с по-малка устойчивост. Но а, е, въпросът, е, на който трябва да отговорят европейските институции е дали Шри-Ланка да го направи сама а, защото не става въпрос за един механичен процес по отношение на системата за преференции, а една система, а, която изисква решенията да се а, разглеждат на базата на пълната информация в момента, в който трябва да се а, реши дали Шри-Ланка да, да продължи участието си в нея. Ня, в момента има а, страни от, в системата, които се от отклоняват от нормите. Аз разбирам, че има готовност дори да се преразгледат правилата в системата, за да се включат други държави. Все пак Шри-Ланка се е, надява, че здравия разум ще наделее в историята си има държави, които са в Европейския съюз, но са имали подобни проблеми с демокрацията и с борбата с тероризма. Затова призовавам членовете на тази парламентарна комисия които виждат, че с влизането на Лисабонския договор те поемат по-голяма отговорност по отношение на формирането на търговска политика на Европейския съюз, да разгледат и нашия случай с необходимата сериозност и отговорност. Благодаря. Благодаря ви. А, имаме определени а, ограничения за времето. Сега ще ги припомня и давам думата на господин Сена, международен а, координатор на организацията Милска солидарност. Пак имате 10 минути и не повече. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент. Сегашното положение в Шри-Ланка може да бъде описано а, само единствено като холокоста на нашата съвременност. Имаме етническо прочистване, мъчения, убийства и ще ви дам само някои а, примери. По данни на ООН, е, над 7000 души бяха убити през е, е, последните примери и периоди на действия военни, над 10 000 ранени, 100 000 са в лагери. Все още е ограничен достъпа на журналисти до лагерите. Разбира се, тези журналисти, които пишат угодни на правителството материали, се допускат до там. Освободените е, след 6 е, е, месеца престой в лагерите, носят по телата си е, парчета от е, снаряди е, и куршуми. Разговаря с е, мнозина и от информацията, с която разполагам, не се допускат независими посетители в лагерите, не се допускат независими журналисти, не се допуска да се говори свободно за ужасните преживявания на лагерниците. строго се следят от военните с специални документи за самоличност, се прехвърлят хората от един лагер в друг, така че те да бъдат отделени от останалата част от населението. Под председателството на господин Крис Патън беше публикуван един а, доклад а, за реализацията на така наречената програма за рехабилитация и приобщаване. Над 30 000 са младежите в а, специални а, лагери. Няма никакъв достъп до тях. Няма и, е, списък на имената на хората, които са там. Министъра на науката и технологиите по време на посещение в Лондон лично призна, че има и 8 годишни, аз повтарям, 8 годишни деца, които са подложени на мъчения в тези а, лагери. Видяхме неодавна видеоклиповете, които бяха разпространени и те показват жестокостта към а, затворниците. А, имаше и видеоклип а, на а, трупът на една изтезавана и след това убита и изнасилена тамилка. Политиката, която се води в страната е във всички части и територии. В Коломбо имахме е, примери за е, убийства и преследвания на политическите опоненти и журналисти. Това е повсеместна практика. Имаме журналист, е, осъден на 20 години лишаван от свобода, само за това, че е написал две статии. В момента той е освободен под гаранция във връзка с произвеждането на изборите. Друг журналист се смята, че е убит от проправителствени сили отново заради материали написани в критичен дух към правителството. Не е възможно за мнозина да се върнат от изгнание поради режима. Е един от кандидатите в президентските избори, известен тамилски правозащитник, заяви, че предизборната кампания се отличава с най-голямо насилие в сравнение с всички останали в историята на страната. Съвършено неправилно е да се твърди, че нашата организация иска да бойкотира изборите. Не но ние нямаме альтернатива, за която да гласуваме. Шриланския народ няма свобода на а, избора. Не се предлага нищо, за да се подобри положението на хората. Прозрачност без граници а, чрез своята организация в Шри-Ланка публикува а, многобройни данни. За това искам да ви уверя, че шри-ланкското правителство действа терористично, е, въпреки че именно нас е, е, обвинява, че сме терористи, същото се твърди и за тамилските тигри. Това не е нова практика. Нищо не може да се сравни а, с тероризма на шиланското правителство. Погромът им срещу шиланския народ е а, нечуван. Разбира се, без помощта на Китай, Индия, Иран и Пакистан, правителството нямаше да успее да потъпче недоволството, да избие хиляди хора. Ръцете на правителството са окървавени и в никакъв случай не бива да се дава карт бланш на тази власт, която продължава да потъпква правата на а, човека. А, то е а, корумпирано, то няма да се поколебае да използва каквито и да било средства. Шри-Ланка е най-милитаризираната страна в региона. Многобройни са публикуваните доклади, според които Шри-Ланка оглавява класацията на милитаризираните страни, както и печалната класация на страните, които потъпкват правата на човека в региона. Продължават жестокостите в страната. След цунамито помощите не достигнаха до пострадалите, особено в текстилната промишленост. След цунамито хиляди останаха безработни, живеят в крайна нищета и се нуждаят остро от помощ и преселване. Правителството не предприема никакви сериозни мерки спрямо тях. Въпреки значителните парични средства, които бяха получени във формата на данъчни облегчения и помощи. Парите се прибират от управляващата династия и техните приближени. Смята се, че а, управ... семейството на а, управляващите е сред най-богатите в света. А, имам а, предвид а, семейството и приближените на президента на Шри-Ланка. А, според нас трябва да се приеме резолюция, която да заклейми действията на правителството, да се бойкотират изборите и да се тръгне по друг път, чрез избрани от народа комитети да се формират органи на управление. Мюсюлманите също а, страдат. Погазени са а, правата на човека. Не се предлага политическо решение от а, правителството. Неговите жестокости ще продължат, независимо от това кой ще спечели предстоящите избори. Военните престъпления, потъпкването на правата на човека са все обвинения отправени към президента и към министър-председателя от ООН и от други източници. Аз се надявам, като имате предвид страданията на четвърт милион души, в затворническите е, центрове и а, е, а, е, лагери. Вие ще вземете своето решение. Това фактически е мнозинството от тъмнилите в страната. Това е а, чудовищното отношение на правителството към собствения му народ. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор – също е, е, представлява заинтересована страна е, по е, въпроса, но не зная дали комисията на този етап иска да вземе отношение, да се включи. Искате ли да вземете думата? Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Ние сме на ваше разположение. Както желаете, можем и сега да кажем нещо, ако предпочитате. Най-напред ораторите да взема думата, след това депутатите, след можем да реагираме накрая. Както желаете, така ще направим. Open the discussion. Както е, вече бе решено на предишното ни заседание, сме поканили и двама върши представители, които ще участват в дискусията. Не като оратори точно, просто ще участват е, в дискусията, но нека сега да им дам думата на всеки за по 5 минути. Господин Грей, който е директор на британски консорциум. Имате думата? Благодаря много. Благодаря, че ме поканихте. Нашия консорциум е а, една организация за търговия на древно в Обединеното кралство и ние представляваме 80% от пазара. И ние вече работим в Шри-Ланка. Е, редица години в областта на търговията. Първо, позволете да кажа защо купуваме от Фриланда, Шри-Ланка и след това ще се спра на GSP+. Е, наистина, е, Шри-Ланка е държава, в която се работи на ишлеме и целият модел е базиран именно на взаимоотношенията с докладчика. През последните 10 години потребателите всъщност на е, този принцип отиват там, където има максимално най-висок социален стандарт. В случая с Шри-Ланка и Азия можем да кажем, че има, може би, най-добрите е, чисти производствени линии. И това, разбира се, е много важно, когато говорим за устойчивостта на развитието. И наистина държавата успя да се отграничи от останалите доставчици е, от същия характер. Разбира се, има цена за всичко цената и е за текстилния сектор в Шри-Ланка. Цената доста сериозно се повишава и наистина потребителите, които бихте попитали какво мислят, ще кажа, че да, социалните въпроси са най-важни в крайна сметка, но някой трябва да плати за тях което означава, че има сериозна натиск върху производството в Шри-Ланка в този смисъл и а, може би на практика Шри-Ланка ще стане е, от етическа гледна точка а, невъзможно да бъде наета, ако мога така да кажа. А, в този контекст започвам своето изказване, защо за нас всъщност е една такава държава на интерес. По отношение на премахване на преференциалните мерки, може да се разгледа от две гледни точки този аспект. Първо, основната верига на доставки с интегрирания модел. Очевидно, използва се от е, множеството преобладаващи търговци на древно, включвайки различните действия, те купуват е, готовия продукт, готовата дреха. И има възможност за една стратегия, при която да се извърши аутсорсинг на доставките на а, е, поръчките, за да можете в е, света да си намерите най-добрия продукт за най-добрата цена, която ви устройва. И цената в тази област е изключително водещ фактор и това отново е много важно за схемата GSP+. Да, има етичния въпрос, свързан с е, производството, за това колко а, е, пари в наличност трябва да се предоставят на съответния доставчик и така нататък. Но когато говорим за този аспект от е, веригата на доставка, 70% от търговията на облекла Европа е с Шри-Ланка, е, мисля, че ще има сериозно въздействие при е, вдигането на преференциите и ще бъдат насочени Виетнам, Индонезия, Индия, Бангладеш, вероятно. Другата форма, интегрирания модел, за който по-рано говорих, това е един изключително мощен модел, който се предлага от Шри-Ланка. И не мисля, че ще има същото въздействие премахването на преференцията, именно там, където ритейлър, всъщност нашата организация инвестира сериозно, а, именно а, а, собствеността върху предприятието. Това е една голяма инвестиция и това означава, че а, заинтересованата страна е там дългосрочно и ще понесе естествено първо финансови а, загуби, но от друга страна фокуса върху устойчивостта също не бива да ни обягва и това е нещо, което разбира се ние бихме искали да продължава. Струва ми се, че е, по отношение на производителите в Шри-Ланка, в крайна сметка ще се случи това, че ще има много банкрути, много ще затворят своя бизнес, ако това се случи. И е, наистина ще се загуби е, плюс ползата, устойчивост, зеления характер на продукта, имайки предвид и колебанията във валутите. Вече тук става въпрос за протекционизъм, Европейски съюз и САЩ. Така че очевидно това ще бъде допълнителен натиск за моя бъде живот, ако се премахне системата за преференции в Шри-Ланка. Благодаря и сега господин Брусел има думата. Е, репортери без граница, благодаря, че дойдохте да участвате в нашата дискусия. Добър ден, благодаря господин председател. Този дебат е много интересен за самата Шри-Ланка, но и в по-общ план между връзката а, помощ, развитие, добро управление, демокрация. Когато започна а, разследването на комисията, ние представихме един доклад. Това вече преди около година. И ситуацията тогава беше драматична. Имаше случаи на убийства, побои, отвличания и така нататък за журналисти, които критикуват правителството. Правителство, което управлява страната и води война. А, като гледам сега а, данните, преди година ситуацията беше много по-лоша, но струва ми се, правителството все още не е поело при сърце и не е спазило всички дадени обещания които то даде по време на това разследване. То беше много важно, поне по две причини. Първо, защото разследването даде глас на всички които бяха потиснати, които смятаха, че ситуацията се влушава, че Шри-Ланка не спазва основни международни конвенции и защото оказа натиск. Мисля, че самото присъствие на посланника днес тук, който обяснява позицията на своето правителство, показва и какво искаме ние да искаме да постигнем, а именно основните граждански права и свободата на словото да се зачитат. Особено сега, решаващ момент, защото след две седмици предстоят избори. За съжаление, а ние, а, ние установихме доста нарушения на свободата на словото през миналите два месеца посланника каза, че нашия вебсайт има съобщен само за един такъв случай. Ма, искам да му кажа, че това не означава, че не е имало и други случаи. Просто не сме ги а, оповестили. Вчера една журналистка, работеща за ББС, бе, BBC е, бе пребита по настояване на министър, защото коментираше е, изберната, изборната кампания. Пак вчера имаше нападение от страна на силите за сигурност на а, едно от най-четените е, издания за журналистически изследвания. Сандър Лидър. Миналата година техният, е, техният журналист беше убит и още няма резултат от следствието. Следствието се бави. А, има а, а, нови заплахи преди няколко седмици само, отправени към новият главен редактор. И дори ситуацията днес да не е толкова лоша, колкото беше по време на войната, ние е, би трябвало да се приеме, действаме в сценари след военни действия. Но за правителството, военните мерки не са премахнати. Защо не можем да посещаваме тамилските региони, да правим независими разследвания? там, където имаше военни действия, защо журналистите все още трябва да се здобият със специално визово разрешение, за да отразяват изборите, защо има определени медии, които са натоварени с пропаганда за сега, за сега управляващите защо журналистите не могат свободно да влизат и излизат от страната, много подобни въпроси мога да задам. десетки, стотици са освободените от за, за творческите лагери държавата казва, че има премирие с, с тамилските тигри, но защо те продължават да се задържат? Има мнозина, които са а, все пак, въпреки заплахите, из, е, надигнали глас и говорят истината. Затова е важно Европейския съюз, Европейския парламент да приема тези въпроси съвсем сериозно и да изисква конвенциите да се спазват от държавата. Ситуацията беше много по-лоша, но това не е оправдание. Сегащо правителство трябва да спазва конвенциите и да зачита всички тези основни права. Има обезпокоителни сигнали. Защо президента отиде в Бирма след края на военните действия? Да благодари на генералите за подкрепата и да им каже, че трябва да се борят а, така с тероризма. Ансу Чи, а, която сподели, а, която спечели наградата Сахаров, тя няма да се зарадва на такъв вид подкрепа а, ако държавата не спазва конвенцията, то тогава не трябва да се облагодетелства от различни преференции. Благодаря. Благодаря ви. Сега следва дискусия с участието на членовете на нашата комисия. Две думи само искам да кажа. Госпожа Маскардини, нашата заместник председателка, ни каза да ме помоли да представя пред вас нейната позиция. Аз я е, раздадох за протокола. Тя е против снемането на статута а, който в момента има Шри-Ланка по отношение на общата система за преференции. И така давам думата на представителя на социалистите и демократите. Ще ви помоля за да бъдете съвсем кратък. Общо 70 минути сме предвидили, а трябва да говори и Европейската комисия, а накрая и нашия основен а, докладчик по темата. Така че кратко. Разбира се, че ще бъда кратък. Четири бележки. Първата, както вече казаха, колегите, всички връзки между международните организации, правителствени или неправителствени, сочат, че дори и след спирането на бомбардировките, продължава да има нарушения на борбата против Тезанията и мъченията и всякакви други европейски и международни спогодби и споразумения за защита в военновременна обстановка. Това първо. Второ, войната срещу герилата, срещу партизанските отряди е едно нещо, но атаките срещу представители на прес и журналистите са съвсем друго нещо, така че не можем да наричаме борба против тероризма и по този общ знаменател да подвеждаме всички изтъпления срещу населението, а и срещу тези журналисти, които се опитват да разследват и да осъдят случващото се в лагерите тези затворени затворнически лагери. След това отговорностите, отговор, отговорността на министра на отбраната, който непрекъснато и лично продължава да отправя нападки и заплахи срещу е, журналистите, както и самият министр-председател, който е негов събрат по вяра и поведение. Тоест, това не са само грешки и изпуснали се тук-там думи. Това са действия, които се подкрепят от войската и от официалните власти. Това беше третото. Четвъртото. Европейския съюз не може и не трябва да подкрепя шриланкските власти. Диалогът продължава, обмяната на мисли, на становища, разбира се, но общата политика трябва да се подчинява на поетите ангажименти на тяхното спазване. Аз бях доста слисан, когато чух, че Шри-Ланка била рай на устойчивото развитие. Спомням си, спомням си как е, един от вашите велики именити сънародници казаха, че първата жертва на войната е истината. Нека тези, които търсят истината и нейното високо ясно произнасяне в Шри-Ланка и се борят срещу изтезанията, мъченията, свободата на словото, да бъдат защитени. Това е най-малкото, като можем да направим за да изискаме в замяна хуманитарна помощ. Благодаря. I feel that I must... Да, от тук нататък вече е, ще засичам с хронометър, налага се. Моля ви, две минути ми се вижда разумно време за въпрос. Сега давам а, думата на Ян Захладил от а, Европейски консерватори и реформисти. Благодаря. Благодаря на всички за това, че ни представиха една изчерпателна картина на положението. То е много трудно и е, в никакъв случай не е съвършена тази картина. Е, дори е, господин Брасел от Репортери без граници призна, че е, в сравнение с положението от преди година сега се е подобрило. Подобряването на положението и според мен е очевидно бавно, но сигурно се подобрява. И докато това е така, не бива да предприемаме мерки, които ще го влушат, защото те ще навредят повече, отколкото да постигнат нещо положително. При определени обстоятелства можем да използваме търговски инструменти, като например политически мерки – в случая обаче, според мен, такива не се налагат и трябва внимателно да оценяваме ситуацията, както и въздействието на подобни мерки върху заетостта и социалното положение в Шри-Ланка. Следва да бъдем много предпазливи и вероятно по-търпеливи. Благодаря ви, е, господин председателю, за това, че споменахте и позицията на госпожа Мускардини. В много голяма степен споделям нейното становище, което е разпространено писменно е, в е, връзка с евентуалното оттегляне на търговските облегчения в рамките на ОСП+. Ако премахнем търговските облегчения, ще причиним повече вреди, отколкото ползи. Благодаря. Следващия оратор е Пабло Савес. Е, е, да, благодаря много. Искам да изразя своята воля ако в крайен случай решим да анулираме тази система, да продължим да търсим друг някакъв механизъм в търсене на крайно прилагане на преференциален режим. Напоследък ни занимава много борбата срещу тероризма, непрекъснато напредваме и се стремим да мониторизираме този процес. Поне това правим от страна комисията и искаме тя да продължи да работи в този дух. И затова се обръщаме към комисията, Еврокомисията с молба да изготви документ, който да представи на съвета в няколко месеца, за, да, за няколко месеца, за да ни стане ясно има ли подобрение на положението или не. Ако няма, правим ново предложение. Благодаря. От зелените, Благодаря, господин председател. Има малко време. Така че е, подкрепям казаното от зелените Харлем Дезир, както и изводите, които той направи. Единствено прилагам, че е, ние от моята група наистина подкрепяме режима за преференции в търговската област за подпомагане на южните държави. Това е така. Но, от друга страна, социалните и екологични клаузи винаги трябва да бъдат свързани с клаузите за опазване на човешките права, защото правата на трудещите се в крайна сметка са права, човешки права. Това са права на е, човешките същества, а не на фирмите, на предприятията. Така че от, е, с оглед на всичко това, тази система за общи търговски преференции от второ поколение – която в момента обсъждаме, е в крайна сметка и израз на европейския ангажимент по всички тези въпроси и поставя под съмнение кредита на доверие, с който се ползва Европа в света. Защото търговията е не само износ на стоки, а и износ на европейска политика. Опазване на човешки права, зачитане на човешкото достоинство. Ето за това аз съм за и предлагам да се прекратят тези преференциални режими до момента на подобряване на положението в Шри-Ланка. Благодаря. Джо Хигинс от Европейска обидена левица. Благодаря, господин председател. Никой не иска да се създаде обстановка, при която ще възникнат проблеми за обикновените работници и бедните хора в Шри-Ланка. Много далече сме от такава идея но правителството на Шри-Ланка ще носи пълна отговорност. Ако се вземе решение, което би трябвало да се вземе за оттегляне на общата система за преференции плюс. Защото правителството на Шри-Ланка трябва да носи тази пълна отговорност и вина за нарушенията в миналото, а както чуваме сега, те и продължават. Нарушаването срещу гражданските и човешките права на хората от Шри-Ланка, което включват и тамилите и синайте, журналистите и хората, които се противопоставят на сегашното правителство. Това е опита, всъщност, който трябва да изслушаме, именно опитам гласа на обикновените хора, независимо за какво става дума, за търговията в Латинска Америка или, или където и да било, защото те носят теглото на всичките насилия. Те са хората, които трябва да изслушваме. И за това, разбира се, е, представителите на правителството трябва да чуят всичко това. А, е, ние искаме да не слушаме тези е, фалшифицирани, прекрасни, идеализирани истории, които ни представят е, правителствата на подобни държави. Е, Роджа Пакс, всъщност, председателя, президента на Шри-Ланка и неговите действия, очевидно на практика водят към едно състояние на война. Това беше и наследството, разбира се, но то продължава и в днешно време. Много е трудно. Последното, което искам да ви кажа, че не, наистина приключвам. Не е добре да кажем, малко се е променило положението, трябва това да ни удовлетвори. Наистина не, не бива да се потъпват правата на обикновените хора и журналистите. Председателя прекъсва оратора, представител на АЛДЕ. Грация, президенте. Io sono molto perplesso su questo. Много благодаря, господин председател. Аз съм озадачен от това, което чувам. От една страна дебата е плодотворен, а от друга страна сякаш безплоден. Това, което четем за Шри-Ланка, не винаги е в един и същи дух. Миналата седмица прочетох е, доклад от International Crisis Group, който е авторитетно представително тяло, там значи, прочетох, че има някои положителни наченки на процес. Когато има твърдение, че фотографията е много страшна, но че има все пак светлинки в тунела, мисля, че не бива да затваряме очи пред това, такова едно твърдение, преди да тръгнем на, сан, на санкции и други наказателни мерки. Не бива да действаме бързо и под силата на непосредствените впечатления. Не бива да наказваме търговски тази държава, а по-скоро да сме предпазливи и да взимаме добре обмислени решения. Госпожа Аштен малко прибърза с предложението си. Това първо. И второ, знам, че обикновено не работим по този начин, но този дебат винаги е бил англо-английски, британо, британски. Наистина, много британци имат собствено мнение по въпроса и е, някак емоционално са свързани с дебата. Нещо, което превръща този дебат в по-малко обективен такъв. И на, накрая, в името на обективността и равнопоставеността с всички останали държави, не искам по този начин да казвам, че едните трябва да ги извиняваме, а другите не, но аз, например, си мисля за ивицата Газа или търговската ни политика към някои други близкоисточни държави, които са много под толерантни и по-широко скроени, отколкото политиката, която водим по, към Шри-Ланка. Е така, ако, ако ако наложим в крайна сметка санкции, това ще се отрази върху трудещите се и тяхното състояние, така че нека да не го забравяме. Знам, че нещата са полувзети вече като решение, но все пак имаме още малко време преди това наше решение да бъде е, въведено в практика, преди влизането в действие на новата колегия комисари. Благодаря. Благодаря. Кадер Ариф. Благодаря ви, господин председателю. Много с голям интерес изслушах преждеговорившите, така че сега искам и аз да кажа. Харлем Дезир вече напомни, че има три важни международни документа, които се спазват в международното пространство. Така че дори когато има леко подобрение това не означава, че въпросните три конвенции за е, човешките права, гражданските права и мъчението, тези конвенции престават да бъдат е, задължителни като приложение. Второ, като европейци, като европейци, аз не ви говоря тук за защита на европейските права, говоря за нещо друго. Днес обаче, ако отстъпим назад и не приложим мерки, това в крайна сметка ще е, ни тласне в другата посока, да ни принуди винаги да отстъпваме, когато има заплаха за нашите економически интереси, за нашите фирмени интереси. И другите европейските ценности ще си останат само словесни, витиевати твърдения, с които изпълваме нашите пледарни заседания. Това не бива да го допускаме. На трето място. На трето място. Аз съм шокиран. Направо съм зашеметен от <laughs> изказванията, които чух днес тук. Не само от това, което каза господин посланника, но и от думите на господин Грей и други колеги, които смятат, че европейските потребители и европейските предприемачи имат повече права, отколкото гражданите на други държави. Това е неприемливо, меко казано, неприемливо. Днес ще вземем решение, ако не днес, в деня в който го вземем, може би трябва да предвидим възможността да преразгледаме взетото решение след 6 месеца, когато евентуално нещата ще са се променили и тогава след тези евентуални 6 месеца можем да се поправим в посоката, в която ни се струва справедливата за момента. Благодаря. Каспре, ИПП. Каспре, НП. Уважаеми колеги, ситуацията в Шри-Ланка може би не е така идеална, както си представяме е, ние а, като хора от Европейския съюз. Трябва да ви припомня, когато статста не е идеална там, към кого са прицелени нашите мерки? Както каза и колегата преди малко, нашите мерки а, са удар не с, срещу държавата като такава към хората, хората, които живеят, които работят там и хората, които вече не живеят и работят там, защото са загубили поминъка си там. А, хората трябва да могат да си изкарват хляба не бива да прилагаме и мерки, които другаде не прилагаме. Има много ситуации, където а, и, държ, и държави, където има много да се желае. Да погледнем а, Китай. Да не мислите, че в Китай се спазват нормите на зачитане на правата на човека, които имаме ние или които ни се иска да има там. Не е така а, трябва да се замислим за ситуацията в цялост, да погледнем как стоят нещата в една страна а, и да избягваме намеса в вътрешна в вътрешни въпроси, които ще се отразят на дадена държава членка. Примерно в нашия случай Обединеното кралство съвета ще си вземе позицията. Имаме преходен период от, 3, от 6 месеца. Предлагам Европейския парламент да използва следващите 3 месеца, за да оформи мажориторно виждане, така че съвета да се съгласи с него. Мисля, че има една обща тенденция и трябва да се образим с нея. Благодаря. Благодаря ви много. Сега, за да приключим размяната на мненията, давам думата на Европейската комисия. Съвсем малко време имаме. Три минути. Смятате ли, че предвид на новите доказателства, предложени от Шри-Ланка, може да се промени сегашната и ситуация? Благодаря, господин председател. Аз ще се опитам да отговоря на поставените въпроси в много интересната днешна дискусия. Първо, искам да се върна към казаното от Европейската комисия на 10 ноември по доклада от анкетата на заседанието на вашата парламентарна комисия. Това е позицията, на основата на която комисията прави своите предложения Разследването беше е, един дълъг и задълбочен процес, е, в който обработихме всички материали, получени от е, Шри-Ланка, по други канали, за които говори посланника. Беше един е, дълъг, изчерпателен, задълбочен процес. В никакъв случай нямаше припряност на основата на констатациите в доклада ние е, сме подготвили и сме внесли е, в съвета предложение за временно отегляне на търговските облегчения. И при е, подобряване на положението след 6 месеца може да се е, преразгледа мярката. 6 месеца е, са съзнателно поставен срок, за да може е, държавата да предприеме съответните мерки. И достатъчно време са тези 6 месеца, за да се убеди съвета, че са взети необходимите мерки. Ако съветът приеме предложението на комисията, това ще означава, че Шри-Ланка ще се върне а, към търговските облегчения в рамките на ОСП, плюс също като основните си конкуренти в региона, а, защото а, се изисква а, прилагане а, на изискванията по схемата ОСП, плюс а, за участващите страни и бенефициентите. А, в никакъв случай при тази схема не може да има едностранна изгода или е, дори да се получи такава, тя е несъществена и кратковременна. Комисията активно поддържа диалог с представителите на Шри-Ланка. Ние Бихме се радвали да внесем едно ново предложение за повторно въвеждане на търговските облегчения, но преди това трябва да бъдат предприяти адекватни мерки на място в Шри-Ланка, в законодателната и административната а, рамка на страната, за да се преодолеят проблемите и слабостите, които са посочени в констатациите на анкетния доклад. Уверявам ви, че ние ще продължаваме да следим а, положението, ще продължаваме да поддържаме диалог а, с шриланкското правителство по всички възможни начини и канали, които нашите партньори желаят Бихте ли приключили, казва председателя, ако достатъчно се промени предло... Е, положението, веднага сме готови да внесем ново предложение. Благодаря. И в заключение отново ще дам думата на нашите оратори, които участваха в дискусията. Този път ще започна с господин е, Зенен, международният е, координатор на Организацията Тамилска солидарност. Три минути. Благодаря, господин председателю. Само да повторя някои от вече посочените аспекти. Един от големите ни аргументи по отношение на правителството в Шри-Ланка и някои от партиите е именно – че по този начин ще има въздействие върху работниците, които а, е, се възползваха от а, е, общата система за преференции плюс. И виждаме, че вече така или иначе има загуба на работни места. А, вече споменах и щетите от цунамите все още не е възстановена страната. И парите просто потънаха в корупционни схеми и борба срещу демократичните права. Така че не мисля, че този аргумент е валиден. Нарушението на човешките права от страна на правителството се всъщност по-лоши, отколкото обстановката в Газа. И всичко това не може да остане незабелязано. Би било голяма грешка за всички, които уважават спазването на човешките права и желаят да има по-добър начин и условие за живот на хората. Така че ние ви призоваваме да се оттегли тази преференциална система GSP+. И по отношение на променящите се условия, е, наистина наша група за наблюдение на кризата, можем да кажем международна криза, след като излязаха резултатите от изборите и стана ясно кой ще бъде опонент на пред президента и на премиера, Направи се обещание, че ще се освободят хиляди хора от лагерите. Ще бъдат освободени и журналисти от затвора. Но какво се случи в реалност? По отношение на политическите решения, няма все още доказателство, че действително е стартирана програма за възстановяване на засегнатите райони – и, например, разминирането е също един голям проблем, защото хората не могат да се върнат по родните си места. Няма основание да мислим, че са спазани обещанията. Все още хората са в лагерите. При много тежки условия има и малки деца. Благодаря. Председателя, три минути за посланника на Шри-Ланка който ще говори Смятате ли, че предоставихте достатъчно доказателства, които да докажат промяната в ситуацията? Господин председател, още в началото а, заявих това и подходих към вашата комисия с огромен респект. Ние не казваме, че Шри-Ланка няма проблеми. Това съвсем ясно го заявих. Но искахме да кажем, че има контекст, в който се, е, случва, са се случили всички тези неща. И този контекст сега е затворена страница и можем да се върнем към нормалните стандарти. Е, пред представителят на Репортери без граници каза, че ситуацията е подобрена. Смятам, че това е важен фактор. Виждам, че някои от депутатите го отбелязаха. Отбеляза го представителя на репортери без граници, но за съжаление Европейската комисия не го отбелязва. Какъв е този магически прак? А каква е тази степен на прилагане е, на мерките? Това трябва да определим. Важно е също така, че освен промените, какво е каквото и да направите по отношение на Шри-Ланка, трябва да е равнопоставено с действието ви по отношение на други в подобно положение. Иначе нарушавате изискванията на СТО. За това настоявам под, пред вашата парламентарна комисия да приемете фактите много сериозно. Няма все още окончателно решение. То не е взето. Това е важно. А като че ли това не е ясно има време да се огледа решението по-внимателно. И аз това ви умалявам. Помислете, дайте ни още малко време, дайте ни е, време да се вземем в ръце и след това вземете вашето решение. Така ще се удовлетворят и предложенията на господин Дезир и господин Кадифа господин Сатиято. Не искам да кажа, че нямаме интерес към решаване на въпроса, но искаме въпроса да се реши разумно и добронамерено. Господин председател, последно в известен смисъл бях разочарован от изложението на господина от Стамилска е, солидарност. Днес бяха само клишета и общи приказки. Аз ви дадох статистически данни да ви покажа, че през тази година има значително подобрение на нещата. Аз зачитам все пак е, казаното. Нямам а, реални отговори към това, господине, което вие изнесохте за вчерашните събития, за това не поисках да ви опонирам. Но, нека да позволим на хората, на тамилите в Шри-Ланка, които като че ли имат желание да се предвижат напред, председателят прекъсва оратора. Благодаря ви. Благодаря ви, дами и господа. Мисля, че дискусията беше много положителна, много полезна. Отдавна бяхме взели решение за, за да проведем в нашата комисия. Това доказва и откритият публичен начин, по който функционира Европейския парламент, като кани хора, за да а, споделят своите виждания и да опонират с а, други а, в нашата комисия. Благодаря на всички. И така продължаваме с точка 10 от дневния ред. Споразумение за търговията с банани между Европейския съюз и доставчици на банани със статут на най-облагодетелствана нация. С нас е, е господин Оселиван, генерален директор на Генерална дирекция Търговия. Добре дошли. Уведомиха ме, че е, преводачите могат да останат още половин час, ако се наложи, т.е. можем да удължим заседанието. до 13 часа, ако се наложи. Благодаря ви за разбирането. Искам да ви припомня, че през декември миналата година, няколко дни след заседанието на нашата парламентарна комисия, Европейския съюз и групата на латиноамериканските страни, които са производители на банани, постигнаха споразумение за митническите тарифи за вноса на банани е един отдавна дискутиран въпрос. Паскал Лами, ръководителя на Световната търговска организация, приветства края на един проблем, който е економически безсмислен, политически чувствителен и а, социално изключително а, тежък. А, а, стотици хиляди тонове а, плодове от а, страните от АКТБ всяка година се внасят безмитно с 176 евро мито на тон за износа най-големите износители на банани отдавна твърдят, че изключването на бананите от безмитната търговия на страните от АКТБ с Европейския съюз изкривява конкуренцията, Органът на Световната търговска организация за разрешаване на конфликти и спорове е, изрази своята позиция. През декември беше постигнато споразумение, съгласно което постепенно ще намали митата Европейския съюз за вноса на банани от Латинска Америка от сегашните 115 евро на тон до 2017 година 114 евро. Ще продължи а, без а, квоти неограничения достъп до пазара на Европейския съюз. Страните износителки на банани от АКТБ ще получат до 200 милиона от бюджета на Европейския съюз, за да могат да се приспособят към новите мита и намаляването на размера. А сега давам думата на господин Осаливан, генерален директор на Генерална дирекция търговия, за да ни представи по-подробно споразумението и евентуалното а, му въздействие за кръга от а, Доха и по-нататъчните преговори от, а, с, с страните от Централна и Латинска Америка. Заповядайте. Благодаря. Радвам се, че имам тази възможност да информирам комисията. Спомняте си, когато се срещнахме преди коледа, ви казах, че вероятно ще стигнем до споразумение. Всъщност успяхме. Както ви казах тогава, така се отговаря на три задължителни неща. Първо, правно задължение, защото бяхме обвинени от редица заседания на а, и комисии на СТО, че не спазваме разпоредбите им по отношение на търговията с бананите. На второ място, имахме задължения по отношение на преговорите, защото ако не всъщност договорихме конкретни споразумения за бананите, нямаше да бъде възможно да приключим преговорите на Дох по Доха. защото това е се третира като тропически продукт. Да, има разбира се известни противоречия. Очевидно това е банан, автоматично се приема за тропически продукт, но при деноминацията на понятието тропически плодове, ако не можехме да изключим това споразумение, бананите трябваше да се намерят в някаква е, категория или подкатегория. И по този начин отговаряме именно на разбирането на СТО за тропически продукти. И по принцип имахме, разбира се, интерес е, по отношение на а, производителите в Европейския съюз, за да можем да опазим така наречените е, времени продукти. И е, нещо много важно за АКП продуктите, от, продукти от е, умерените страни. Разбира се, едно конкретно отношение трябваше да бъде създадено, за да се компенсира страните от АКП е, при търговията с тези продукти. Това беше една сложна картина е, по време на преговорите и накрая, както ви казах, последния случай на нашата среща имахме също така и политически и морални задължения веднъж за винаги да се справим с този продукт като тази доста противоречива и горчена тема, защото тя донесе до много накърняване на нашия имидж в Женева и наистина непрекъснато се все повтаряше на различни министерски срещи и други форуми, така че трябваше да намерим окончателно решение на проблема. Вече сме го направили. Господин председател, на ваше разположение съм по отношение на времето, с което разполагаме. Предполагам, че не е нужно да мина през техническите подробности, освен ако не настоявате да направя това, но съзнавам, че сега по, отношение на новия договор от Лисабон, зная, че в предишните условия щяхме да имаме една техническа среща с експертите от съответната комисия, за да можем да обсъдим всичките аспекти, но сега нямаме точно същия механизъм, както и да е. За мен ще бъде удоволствие да ви запозная с по-специфичните характеристики на споразумението. Разбира се, всички, които се интересуват от това, можем да го направим. В противен случай не бих желал да отнемам повече от времето ви днес от отколкото желаете. Ще бъде добре, ако можем да организираме е, такъв брифинг, такова заседание за унези от вас, които се интересуват от подробностите, за да можете да се запознаете с е, правната основа, също така с е, техническите аспекти на споразумението. От една страна това е едно споразумение за самите банани, което са описани условията за е, разрешанието на различните спорове, начина по който ще се третират бананите или като част от доха преговорите, или ако няма такива преговори, как точно ще постигнем намаленията. И засяга нас, както и доставчиците от Латинска Америка. Имаме паралелно споразумение с САЩ, което приключва и споровете, които имахме с САЩ. След това има и пакет за тропическите продукти. Там, когато става въпрос за преференция и ерозия, мога да кажа, че все още не е публично достояние. Това ще стане, когато се уточнят всички аспекти и подробности на преговорите в Доха. Този списък в крайна сметка ще стане достояние, както казах и а, на последно място едно самостоятелно споразумение със страните от АКТБ, механизъм за корекции и търговията с бананите е наречено, и това не е само механизъм за корекция за бананите, но общо други мерки с бюджет около 200 милиона евро, за да подпомогне страните от този регион да се приспособят към променените условия на търговия. По отношение на процедурата, мисля, че това е най-важно за парламента сега. Е, създаваме правния текст, който ще бъде представен на колегиума съвсем скоро. Разбира се, новата комисия вече трябва да е сформирана, за да можем да го предложим на тяхното внимание. В момента, разбира се, дискусиите са в ход на политическо ниво, след което ще се обърнем към Европейския е, съвет, към Министерския съвет да одобри споразумението. Разбира се, през е, целият този процес ще ви информираме за неговия ход. След това ще дойдем при вас парламента за окончателно одобрение, защото това е международно споразумение. Що се отнася до двете части на споразумението, които са включени в него, е, приложението по условие, а именно модифицираните мита – когато се подпише от латиноамериканските страни, вече ще включим намаленията. А когато двете страни вземат решение, в крайна сметка да не следват, да следват разписаното споразумение, то влиза в сила. Условното приложение, разбира се, е нещо, което е между нас. И ако изобщо парламента не одобри или гласува срещу споразумението и то падне, тогава това условно изпълнение ще бъде спре и ще се върнем към предишните условия за тарифите. Но разбира се, ние бихме желали да дискутираме с съвета, с комисията този специфичен въпрос. Това е, което исках да ви представя. Просто исках да обърна вашето внимание към този чувствителен, деликатен момент. И сега нещо скоби. Това споразумение е, типично за споразуменията, които ще сключваме. Те не са споразумения за свободна търговия. Те са международни в смисъл на договора, и те са част от е, онова, което се върши в е, Женева. Става въпрос за различно решение, разрешаване на спорове. Необходимо е вашето одобрение, но не става въпрос за големи уреждания на големи а, диспути международен аспект. Ратификационният процес сам по себе си е доста бавен и а, сложен необходимо е понякога много бързо да се взимат решения. Така че по-настоящем не разполагам с конкретно решение. В момента секретарията води дискусии по тези по-специфични технически аспекти, които също ще очакват вашето одобрение. Притискани и времето, и методологията. Трябва да стигнем до решение как можем да дадем възможност вие най-добре да упражните своите задължения по, по смисъла на новия договор, а, за да можем и в Женева също така да водим успешно преговорите по всички тези аспекти. Пакета, който ще подпомогне страните от АКТБ, ще е отделен правен инструмент, който внася изменение към едно от основните инструменти за помощ и това също ще мине по смисъла на съвместното взимане решение. Ще спра до тук. С радост ще отговарям на въпросите ви, но се надявам, че ще можете да се съгласите с предложението ни да организираме едно по-техническо заседание за унези от вас, които се интересуват от детайлите и пълните аспекти на споразумението след което, разбира се, можем в друг случай да продължим една подобна обща дискусия. Благодаря. Благодаря. Мисля, че това е първата политическа оценка на този проблем. Ще се връщаме към него в бъдеще, защото просто трябва и да го одобрим. Мисля, че предложението ви е много разумно. Направено от вас господин Оселиван, а именно да се организира едно конкретно специализирано обс обсъждане не само с депутати, но може би представители на политическите партии, асистентите на депутатите, може би. Това ще бъде много полезен начин да се запознаем напълно с това споразумение. Сега ще дам думата на колегите ни с а, а, първо представител на социалистите демократите, но нека а, е, спазваме 3 минути регламент. Да, благодаря, господин председател. Няма да говоря по съдържанието на споразумението, до, въпреки че е, успях да видя как е, в е, предложението на госпожа Ферреро Валнер и Карл Дегухто от декември към нас, към Комисия по външна търговия, въпреки, че познавам това тяхно предложение, имам един конкретен въпрос. Има 2200 милиона, извинете, евро предвидени за помощ. Имам обаче чувството, че зад тези 200 милиона не стоят всички държави. Кои пари, кои държави се облагодетелстват от тези фондове? всички ли държави от АКТБ или само най-големите, най-крупните производители? Това първо. И второ, след 2013 година ще има ли още помощи след това? На трето място, бюджетните помощи, които са предвидени за отпускане, директно ли отиват до производителите или минават през съответната правителствена машина преди това? и как можем, ако това е така, да подсигурим проследимост и прозрачност на процеса. Нещо друго. Нещо друго. В текста е подчертан стремежа към диверсификация на производството. Как ще се постигне това? Как ще се постигне диверсификация и модернизация? След това тези, тези съскостопански помощи са насочени едва към 4% от нуждаещите се. Какво става с останалите нуждаещи се? Какви части от нашата система за подпомагане са предвидени за тях? И повече информация, ако имате за Камерун, който е най-големият централно-африкански производител на банани. След това, на последно място, за най-отдалечените региони, какъв механизъм за подпомагане има предвиден към тях? Благодаря. Павло Салва. Доктор Сава от НП. Е да, благодаря. Искам да изразя задоволството си от дебата. 20 години ни трябваха, за да стигнем до подписването на това споразумение то е жалонира по особено важен начин нашите търговски отношения и предполага напредък в преговорите от кръга Доха. Наистина съзнаваме, че това не е много изгодно споразумение за нас, за европейските производители. И европейските производители на банани, повечето тях са в най-отдалечените региони, Канарските острови и остров Мадейра имам предвид. Надявам се, че те няма да изгубят всякакъв а, механизъм за защита. Благодаря. Е- Сега ще дам думата на Яник Шада. Oui, euh, merci, Благодаря, господин председател. Въпросът за подпомагането в този преходен период е от ключово значение. когато става дума за пари, наистина нещата са много сложни. Е сложно точно да разберем какви са европейските митни сборове от бананите. Има ли статистика, която да може да ни даде тази информация? до каква степен европейските пари на европейския данъчен данъкоплатец отиват за финансиране на този механизъм за облегчаване на вноса на банани. Благодаря. Джо Хигенс, Джо Хигенс групата ГОЕ. E. Благодаря, господин председател. Три кратки въпроса към господин Осаливан. Господин Оселеван, мога ли да ви попитам, при предният режим имаше някои напрежение между страните от АКТБ и по-традиционните от доларовата зона и някои противопоставяния между тия страни. Как гледат страните от АКТБ към това, което ви е, казахте сега каква е тяхната позиция, дали са абсолютно съгласни. Второ, Хондурас е важен износител на банани. Знаете политическата ситуация там. Диктатура отхвърли законоизбраното правителство. Кой е, подписа договора? Представителят на диктатурата ли беше или на предното правителство? На последно място, знаете, предполагам, някои НПО се обърнаха към Европейската комисия да се, с искане да се прави разли, разграничение между производителите, които действат на принципата е, за екологично и справедливо производство по екологично съобразни дребни производители и традиционните големи производители да има благодетелстване един вид на производителите, спазващи принципа за равнопоставена и честна търговия и зелена търговия. Помислихте ли по тези принципи? Благодаря, господин председател. По въпроса за, това, за тази спогодба предизвиква конфликти с три големи мултинационални американски корпорации от е, Штатите и от е, Централна Америка. Искам да попитам, според Еврокомисията и нейните оценки, как се развива пазарната квота на европейският е, бананен пазар, бананов пазар в по географски региони от най-отдалечените територии или от страните АКТБ. Как, как стои въпроса с разпределението на квотите в момента? След 10 години какво ще остане от сегашната система? В момента сме в преходна система за бананите както от АКТБ, така и от нашите европейски най-отдалечени региони. След това тези 200 милиона няма да повтарям казаното от а, Кадир, но какво ни кара да мислим, че това е сума, като ще покрие в достатъчна степен необходимостите на този преходен период. И ако се окаже, че не е достатъчно, какво предлагате? След това по повод искането за одобрение от страна на парламента за тези временни механизми. Как да го разбирам? Първо казвате, че това има необратим ефект, ако дадем своето одобрение, а след това казвате, че това ще бъде само приложение с временен характер. Няма ли да бъде още по-зле? Няма ли да се отрази по-зле на европейския и на международния пазар, ако първо дадем окончателно съгласие, а след това решим, че е само за временно приложение това. След това говорим за времето, което ни отне дебата. Ако все пак продължават да съществуват проблеми, защо тогава искаме да дадем окончателно одобрение – Нека да не си самоотрязваме квитанциите. Наистина, Лисабонския договор ни дава повече правомощия. Нека сами да не си затваряме врати. Благодаря. Uh, да. Ще дам думата и на още един член на комисията, при условие, че говори кратко. Е, да, благодаря ясно стана, че тази спогодба ни успокоява. Успокоява всъщност по-скоро комисията. Но както каза Павло Салва, това не е добро споразумение. Не е добро споразумение за нашите европейски производители. Те са наистина разположени в най-отдалечените географски региони, но продължават да бъдат европейци. И това няма да бъде изгодно, няма да бъде добро споразумение за нас, ако няма механизми, които да гарантират правата на нашите на нашите производители. Хубаво е, ясно е, че латиноамериканците са доволни, но какво да кажем за нашите производители? 176 това беше митото, което се прилагаше напоследък, въпреки че 230 евро на тон, това бе предложението на комисията. От 176 до 220 виждате каква е разликата и през 2010 година ще се усетят директно последиците върху европейските производители. Те си правят сметките от година на година и за 2010 година са поискали намаляване с 0,50 цента на штайга банани. Ето това е всъщност реалното измерение на прехода от едно мито към друго когато твърдим, че те са компенсирани, това не е вярно. Има наистина, има наистина компенсаторен механизъм, базиращ се на данни от 2001 година, но няма защо да мислим за бъдещето, като се опираме на толкова стари, архаични, едва ли не, статистически данни. Статистически данни. Благодаря. Uh, Ще ми позволите ли? да отговаря на тези въпроси, зададени от испанските ни колеги за европейските производители, по-специално тези от Мадера, Канарските острови и други европейски региони, които произвеждат банани. Да. Добре, давам думата на господин Осаливан пак. Много голям брой въпроси се събраха, а малко време имаме. Седем минути. Да, благодаря. Това, което казаха господата Ариф и Дезир по въпроса за компенсациите към държавите от АКТБ. Господин Ариф, попитахте, попитахте за въвеждането в практика на този механизъм компенсаторен. Това подлежи на процедурата за съвместно взимане на решение. Освен това, има вече някои показатели, които са били обект на преговор И така, връщам се, защото преди малко говорих без микрофон. По въпроса на, за компенсаторния механизъм, пак повтарям, това подлежи на процедурата на съвместно вземане на решение. Т.е. парламента ще вземе крайното решение съвместно с съвета. По въпроса как трябва да бъде организирана модулно тази програма. Аз не съм експерт по всички тези подробности, които тук бяха изнесени на дневен ред, разбира се, и колегите от комисията ДЕВЕ също имат мнение по този въпрос. Извинете ме в момента, че не мога да отговоря, но ще проуча как стоят нещата. И ще ви представя статистически данни за общия брой производители и тяхната разбивка по географски признак. До 2013 година е предвидено действието на този наш механизъм. След това има една специална клауза, която постановява преглед. Няма да бъде само за производителите нашата помощ, помощ, а и за инфраструктурата на целият бранш, на целият ресор. С други думи, виждате, че има цял набор от мерки, които ще бъдат приведени в действие. Това, което искам да подчертая обаче е, че по време на следващото така техническо заседание бихме могли най-вероятно да поканим някой от техническите работници в моята дирекция. За да, ни, за да ни каже точно какво, сме преговар... точно какво сме преговаряли и точно какво сме договорили с АКТБ за освояването на помощта помощта, която трябва да бъде авторизирана по съвместно взимане на решение. И по въпроса за статистическите данни отговарям положително. Ще ви дадем тези цифри. Наистина няколко стотици милиона са това, но и по-точно в писмена форма. По въпроса на господин Хигинс, мисля, че вече казах, че макар и не воодушевено, страните приеха, защото такова е статуквото. Те много добре разбират, че статуквото не беше изход. Както а, поради правните основания в рамката на Световната търговска организация, така и поради трудностите в преговорите. Те напълно осъзнаха, че ако доставчиците с статут на облагодетелствана нация настояват а, да бъдат третирани бананите като тропически плодове, което разбира се има своите а, фактически основания, ще има едно намаление на внос с 80% и това е неприемливо. Също така предимство за тях а, е намаляването на преференциалните е, мерки и някои други предимства. Според мен, най-общо казано, те разбраха, че ние се стремим да отчетем техния интерес, иначе резултатите биха били по-лоши. Е, за Хондурас беше парафирано на техническо равнище е, споразумението от посланиците в Женева – Доколкото разбирам, това беше посланника, назначен от предишното правителство, който продължава да изпълнява техническите си функции. За а, справедливата, лоялната орговия беше следващия въпрос. Откровено казано, а, вносителите с статут на най-облагодетелствена нация изобщо не настояваха за такова разграничение. Те искаха изцяло да бъдат обхванати всички банани, независимо от начина по който са произведени. Така че това разграничение според способа на производство по-скоро е въпрос на осведомен избор на купувача или негово предпочитание. Господин Дезир. По въпроса за пазарните квоти, разбира се, че имаме статистики, много точни и ще ви ги дам. До момента някак парадоксално, но митническата тарифа пада за нашите производители, а пък за АКТБ се покачва. Дори и така обаче не можем да компенсираме това неравновесие, но нещата не са главоломни. Няма бездна. Горе-долу са уравновесени. Така или иначе, обаче, записах си, че се интересуват от статистиките и ще ви ги пратя. По въпроса за въздействието на това споразумение върху разпределението на пазара, наистина банановия пазар и дистрибуторската мрежа е структуриран по малко по-особен начин. До каква степен облагите от този спад на митницата ще се отразят всъщност и превърнат в облаги за потребителите, трябва да ни каже някой специалист, който да направи съответните изчисления. По въпросите за временната спогодба, аз мислих, че ясно съм се изразил, но явно не е така. Нашата а, формална позиция е, че съветът подписва, а парламента одобрява. Наистина в тази спогодба, в това споразумение има клауза, клауза, която предвижда два елемента. Два елемента, които да се задействат веднага, веднага, в момента още на самото подписване. Казвам просто, че формално тези два елемента съществуват и не са необратими. Ако трябва първо да удостоверим нещо, а след това да дадем заден ход и да му отнемем действащата сила, наистина не е ефикасна процедура. Но това ви казвам, че се прилага от техническа гледна точка в такъв вид споразумения. Технически споразумения, не споразумения с принципен и глобален характер. И това няма да го срещате за първи, това няма да е единичен случай. Ще го срещате многократно, така че трябва да видите как ще процедирате. Това споразумение, такава клауза с необратимо действие се съдържа в много споразумения. По отношение на следващия въпрос, да, чух посланието. Не е моя отговорността. Това е в приоритетите на Генерална дирекция селско стопанство, така че бъдещото, бъдещия бюджет е, ще бъде 278 милиона годишно. И така стигаме до една субсидия около 10 000 евро на хектар. 10 000 на хектар. Ако направим сравнение с друга на много субсидирана култура, като, а, например, памук, до мисля, че вече Говорим за една много сериозна подкрепа. Дали това ще е достатъчно? Вече ще помоля да ме извините, но не е моя е, работа да правя заключение. Надявам се, че това е дебат, който ще се проведе. Ще има и, разбира се, противоречащи становища, които ще бъдат представени от държави и производител или тези държави, които допринасят за отпускането на съответната помощ. Вече има сериозна подкрепа за тези производители. Според мен от това, което разбирам лично, аз няма драматично да се промени ситуацията. Става дума за една борба между а, а, съответно спорещите страни, над, от които е АКТБ. Разбирам тревогите. Разбирам също така и, че този проблем ще бъде дебатиран в бъдеще. Но като генерален директор е, търговия, аз просто нямам правомощие да дискутирам, така че стигам до тук. Благодаря. Благодаря ви. Мисля, че Дискусията беше е, много информативна, първа от поредицата по отношение на процедурите. Ние в комисията ще ви поканим със сигурност отново на дискусията дискусия, за да продължим започнатия разговор. Много ви благодаря. Следващата среща 27 януари, сряда в 9 часа сутринта. Благодаря ви. Thank you. Thank you